Dzień dobry. Witam Państwa. Добро утро, уважаеми колеги. Приветствам ви на пленарното заседание. Искам да открия пленарното заседание. Приветствам господин Ван Ромпа, председател на Европейския съвет. Приветствам председателя на Европейската комисия и господин комисар. Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана. Първа точка от дневния ред е изказване на председателя на Европейския съвет по заключенията на Европейския съвет от 24-25 март. Давам думата на председателя на Европейския съвет господин Ван Ромпой. Благодаря ви, господин председател. Господин председател, Господин председател на Европейската комисия, почитаеми евродепутати, в рамките на 49 дни бях председател на три заседания на Европейския съвет и на срещата на върха на еврозоната. Този факт показва огромните предизвикателства, пред които е изправя нашия съюз от гледна точка на економиката и на дипломацията. Също така това показва, че заседанията на Европейския съвет не са просто една изява, те са част от процес. И наистина на заседанието за което докладвам, заседанието от 24 и 25 май, ние одобрихме значителен набор от економически мерки, които бяха подготвени и обсъждани през последната година. Ние интензифицирахме нашите действия с оглед на събитията в Либия и започнахме нашата реакция спрямо катастрофалните събития в Япония. Позволете ми да се спра поред на всеки от тези моменти. По економическите мерки. По економическите въпроси ние предложихме един съобхватен пакет от мерки. Водени от тласъка даден от по-ранните срещи, включително и неофициалната среща върха на еврозоната на 11 май, ние бяхме в състояние да обединим всичките аспекти на тази дейност. Разбира се, одобряването на мерките на процедурите само по себе си не ви позволява веднага да излезете от кризата. Излизането от кризата изисква сериозни постоянни усилия. Няма да повтарям всичките решения, които ние взехме в подробности, вие ще ги намерите в заключенията, но бих искал да общи шесте основни момента. Първо, ние постигнахме съгласие по изменения в договора, които са необходими, за да се даде пълна правна сигурност за постоянния механизъм за стабилност. Вашия парламент е вече в своята резолюция от 15 декември призова към една модификация в договора, която предоставя правно основание за такъв механизъм, вместо да се прибягва до пълна промяна или дълбока промяна в договора. Ние последвахме вашия съвет и с радост разбрах, че парламентът е одобрил предлаганото изменение с огромно мнозинство на 23 марта. Аз съм особено радостна на това, че ние успяхме да уверим парламента за това, че сме наясно с загрижеността, която беше изразена в този контекст. Бих искал специално да благодаря на докладчиците Брок и Гвалтиери, които много, работиха в много тясно сътрудничество с мен, за да бъде постигнат този резултат. Второ, ние постигнахме подробно споразумение за мащаба, обхвата и начина на работа на бъдещия механизъм за стабилност и подобряването на временния инструмент. Номер 3. Ние одобрихме позицията на съвет по шесте законодателни предложения по, бюджетната и макро, по бюджетния и макроекономическия надзор преди преговорите с парламента. Знам, че вие работите много усърдно по този въпрос. Аз се срещнах с вашите докладчици и след обед ще срещам с вашите координатори. Всички разбираме, че е необходимо да се финализира този процес до юни. Четвърто, ние започнахме европейския семестър. В тази дейност ние продължаваме изпълнението на стратегията Европейския съюз през 2000, до 2020 година, пакта за стабилност и растеж и макроекономическия надзор. Европейския съвет през юни ще направи необходимите заключения. Лично аз ще гарантирам това, че цялото това усилие няма да потъне в пясъците на бюрократичните процеси. Пет. Ние постигнахме съгласие да се проведат достатъчно надежни проверки за издръжливост за банките и то в съвсем скоро време. Задачата е двойна. Банките трябва да преминат през тези проверки и правителства трябва да са готови да се справят с резултатите от проверките. Номер 6. Ние предвидихме ново качество на економическата координация. Ние призоваваме за пакта Европлюс по две причини. Първо, защото става дума за страните от еврозоната, които искат да направят повече, те и споделят една валута и искат да предприемат допълнителни мерки. Второ, тъй като еврозоната е открита за други страни. Затова много се радвам, че 6 държави, от които не са членки на еврозоната, вече изразиха своето желание да се включат в пакта. Това са Дания, Полша, Латвия, Литва, България и Румъния. Разбира се, пакта е остава отворен за останалите държави членки. Отново ще кажа, че политически ангажимент на пакта Европлюс идва в допълнение към всички останали мерки в пакета с цел да се подобри економическата дейност на държавите членки. По-силния пакт за стабилност и растеж по фискален надзор, новия макроекономически надзор и извършването, изпълнението на решаващата стратегия Европейски съюз за 2020 година. Ангажиментите от гледна точка на конкурентоспособността, публичните финанси пенсиите, заедостта и нататък трябва да бъдат превърнати в национални програми за реформа и стабилност. Те трябва да бъдат оценявани годишно на най-високо ниво. И накрая по въпроса на економиката. Някои се притесняват от това, че става дума за разрушаване на социалната държава и социалната закрила. Не, това не е така. Както вече казах на социалните партньори, става дума за спасяването на тези основополагащи аспекти на европейския модел. Ние искаме да гарантираме това, че нашата економика е конкурентоспособна и че е в състояние да създава работни места и да запази благополучието на всички наши граждани. Така че това са основните компоненти на нашия всеобхватен економически пакет, който цели да ни помогне да излезем от кризата. Както аз вече казах, това е резултат от, един дълъг процес, а не от една единствена среща. На 25 март тази година Европейския съвет реши да подобри европейското економическо управление и беше създадена, става дума за миналата година, работна група, която аз имам честа да председателствам. Една година по-късно ние имаме нови правила, нови инструменти и по-амбициозни политики. Разбира се, това е нещо, от което, което зависи от дейността на всички институции, включително вашия парламент и държавите членки. Не винаги е лесно, не винаги нещата вървят без драми, но политическата воля е неотклонна. Разбира се, всичките наши проблеми не са все още преодолени. Разбира се, те са резултат от минали грешки и липса на подходящи инструменти, както на европейско, така и на национално ниво. Но, разбира се, ние имаме възможност да справим с проблемите. Сега за Либия. Разбира се, ние говорихме на 24-25 марта и за ситуацията в Либия. Ние показахме една обща решимост. Знам, че някои от вас имат съмнения, но ние много сериозно работихме по това да гарантираме конкретни резултати. Две седмици преди това, на извънредно заседание на Европейския съвет на 11 май, ние възприехме много ясна политика спрямо Либия. Без такава ясна европейска позиция не е възможно да се предприемат последващи действия. Взехме решение, че за да се гарантира безопасността на цивилното население, държавите членки могат да проучат всички необходими варианти при положение, че има ясна необходимост ясна правна основа и подкрепа от региона. Тези три условия бяха бълно изпълнени. Ясната необходимост стана очевидна, когато режимът започна да засилва своето насилие срещу собствения си народ. Правното основание беше осигурено от е, резолюцията на съвета за сигурност на ОНЕ по Ливия и регионалната подкрепа незабавно дойде от страна на Арабската лига. Действията, предприяти от коалицията на европейски, арабски и северноамерикански държави, изпълняващи резолюцията на ОНЕ, допринесоха за защитата на цивилното население на Ливия. По този начин беше и избегнато кръвопролитие в огромни мащаби, хиляди живота бяха спасени. Това е най-важният резултат и той изисква най-голямо внимание. Разбира се, гората е много по-важна, отколкото отделните дървета. Разбира се, ние всички знаем, че решението да се предприемат военни действия не се взима лесно. Разбира се, има въпроси, има колебания. Това е абсолютно нормално, когато става дума за война и мир. Но всички затруднения, които изпитваме, е, що се отнася до олимпийската криза, не трябва да скриват един важен момент, а именно, че от самото начало на кризата Европейския съюз беше поел водеща роля. Той беше първия, който наложи стрикни санкции, беше първия, който наложи забрана за пътувания на водещи фигури в режима. Той беше първия да замрази либийските активи, той беше първия да признае междинния прехода национален съвет. И също така Европейския съюз координираше хуманитарните действия за изтегляне на европейските граждани. Политическите цели, които ни поставихме 11 март, остават неизмени. Кадафи трябва да си върви и ние искаме политическия преход, който се ръководи от самите ливийци и който е основан върху широк политически диалог. Ние сме готови да подпомагаме новата Либия, както економически, така и при изграждането на новите институции. Разбира се, ние знаем, че ситуацията в региона се различава в зависимост от конкретната страна и ние изразяваме нашата сериозна загриженост относно ситуацията в Сирия, Ямен и Бахрейн. Ние заклемяваме нарастването на насилието. Ние подкрепяме политическите социални реформи. Ние също така ще трябва да променим нашата политика. Аз ще обсъдя това днес малко по-късно с няколко от депутатите, представляващи Комисията по външни отношения. Що се отнася до положителната част, ние отбелязваме, плавния преход към конституционален референдум в Египет. Също така, позволете ми да кажа няколко думи за Кот Дивуар. Ние тясно след... отблизо, извинете, следим събитията там. Първо, аз осъждам насилието, особено насилието срещу цивилното население. Насилието трябва да спре от всички страни. Второ, сегашната ситуация е ясен резултат от липсата на зачитане на демократичните принципи. Демокрацията не означава само избори, но също така и зачитане на резултат от изборите. Международната общност беше абсолютно нееднозначна за резултатите от президентските избори миналата година в Кот Дивуар. Ние трябва да сме последователни в нашата позиция. Сега за Япония. Ние виждаме как са се натрупали трагедии, които са засегнали Япония. Ние изразихме нашата нашето съчувствие и солидарност с японския народ и изразихме съболезнования на семействата на хилядите загинали. Ние никога няма да ги забравим. Ние като Съюз сме готови да подпомагаме Япония по всеки възможен начин. В тези трагични дни, като истински приятели на Япония, ние още веднъж заявяваме за стратегическото значение на взаимоотношенията между Европейски съюз и Япония. Както ние знаем, последиците от събитията не се ограничават само с границите на Япония. Точно за това Европейския съюз си формулира полуките от случилото се. Ние обръщаме сериозно внимание на последиците за глобалната економика и също така на аспектите на ядрената енергетика. Ние за това решихме, че е необходимо всички АЕЦ да бъдат незабавно подложени на проверки за безопасността. Комисията ще съобщи за тези проверки на Европейския съвет преди край на тази година ще бъде направен преглед на съществуващите в Европейския съюз норми за безопасност на ядрените централи и други инсталации. Ще бъдат предложени подобрения там, където е необходимо. Ние искаме в Европа най-високи стандарти за ядрената безопасност. Също така ние искаме държавите, които граничат с Европейския съюз, да извършат подобни проверки. Най-добре би било това да стане и в глобален мащаб. Господин председател, почитаеми депутати, с това приключва моето изложение за това какво беше постигнато като съгласие на третото заседание на Европейския съвет тази година. Много от тези решения проправят пътя за по-нататъчната дейност във вашия парламент, чрез законодателни процедури и чрез общото право на парламента за контрол върху общата външна политика и политика в областта на сигурността. С нетърпение очаквам да чуя вашите мнения. next Like... Благодаря ви, господин председател. Сега давам думата на господин Жозе Мануел Барозо, председател на комисията. Господин председател, господин председател на съвета, дами и господа, последният Европейски съвет проведе заседанието си миналата седмица и те, резултати бяха представени а, тук. Искам да споделя с вас какви са очакванията ми за бъдеще. Мисля, че бяха взети важни решения, които ще доведат до по-добра координация. Мисля, че това е край ъгълен камък, ако имаме предвид ситуацията преди това. Най-сетне ние се умяхме да консолидираме економическия съюз, който е част от економическия паричен съюз и сега той стои на по-здрава основа. Ще имаме по този начин по-добра рамка за реагиране при кризи, които биха могли да възникнат. И на последно място не е по значение – беше възприят общностен подход в съответствие с договора. Нищо от тези резултати не може да се взема за даденост. Искам да ви благодаря най-сърдечно за решенията, предприятия от Европейския парламент и от Европейската комисия в защита на общностния метод това беше ясно послание и намери отражение в резултатите от съвета. Новата економическа структура е вече създадена в голяма степен, но тя не е гаранция. Необходими са политически решения по същество. На този фон ние трябва да демонстрираме решимост за реализирането на структурните и бюджетни реформи, които са необходими за растежа. И това трябва да стане на базата на годишните доклади на Европейската комисия. През едните седмици и месеци ние ще покажем още по-голяма решимост, отколкото до сега, особено при разгръщането на определени аспекти, които са свързани с европейския семестър, с подобрената рамка, мерките свързани с солидарността, която трябва да гарантира финансовата стабилност в еврозоната. Европейската комисия, разбира се, би желала да се постигне повече по отношение на економическото управление, що се отнася до механизма за стабилизация на еврозоната ни. Например, бихме искали да има по-голяма гъвкавост. Струва ми се, че би било справедливо да кажем, че се умяхме да създадем един механизъм, който се основава на договорите и който ангажира Европейската комисия и Европейския парламент. Това е положителен резултат. Има и положително становище за промяна в договора. Това беше постигнато с подкрепата на вашия парламент. Дами и господа, сега трябва да се използват новите структури за управление, за да се опитаме да отговорим на трудната економическа ситуация. Държавите членки трябва да приключат пакетите за национална реформа и сближаване Комисията очаква амбициозни предложения от държавите членки, които да допренесат за стратегия 2020, т.е. повече инвестиции в научни изследвания, образование, заетост, иновации, както и по-засилена битка срещу бедността и социалното изключване. Освен това, ние очакваме мерки за справяне с продължаващите макроекономически дисбаланси за подобряване на конкурентоспособността и заетостта. След като получим тези документи, ние ще направим препоръки към всяка държава, които да бъдат прияти преди Юнския съвет. По този начин ще се приключи първият европейски семестър. Позволете ми да кажа, че всички тук имаме обща отговорност. Важно е за всички нас да сме ангажирани в реализирането на стратегия 2020, която е важна рамка за реформа в Европейския съюз, водеща до растеж и работни места. Искам да подчерта точка 6 от заключенията, където се казва, че при прилагането на тази политика и за да се гарантира по-голяма съпричастност ще се поддържа тясно сътрудничество с Европейския парламент и останалите европейски институции, с консултативните органи, като Европейския социален съвет и Комитета на регионите, както с националните парламенти, социални партньори, региони и други заинтересовани страни. Край на цитата. Това е важна точка, исках да обърна внимание на нея, защото често Лисабонската стратегия беше критикувана за липсата на съпричастност от страна на хората към нея. Сега трябва да покажем, че сме се извлекли нужните полуки и този път на национално европейско ниво да можем да работим за растеж и заетост. Що се отнася до економическото управление, сега Европейския парламент трябва да приеме шесте предложения и аз се надявам, че в скоро време ще имаме амбициозен резултат. Това е много важно, за да може изцяло да се изпълни системата за економическо управление. Ние сме удовлетворени не изцяло от резултатите на последния Европейския съвет, но трябва да не жалим усилията си в бъдеще, защото економическата ситуация остава нестабилна и несигурна. Трябва особено да ни безпокои социалното измерение при кризата. През идните седмици Европейската комисия ще излезе с предложение за приемане на акта за единия пазар – Трябваше да се подчертае от страна на съвета важната роля на този единен пазар за стимулиране на заетостта и растежа, за премахване на регулаторното бреме, което е особено тежко за малките и средни предприятия. Ние трябва да отприщем пълния потенциал на единия пазар. Искам да подчертая, че бюджета е средство за гарантиране на справедлив и равнопоставен растеж, водещ до по-добра заетост. Искам в това отношение да подчертая обсъждането на въпроса за налагането на световен данък върху финансовите транзакции. Всички ще се съгласите, че трябва да участват в решаването на кризата. Европейския съвет говори също и за ситуацията в Южното Средиземноморие, в частност в Либия. Председателят на Европейския съвет вече представи подробен доклад. Аз само ще спомена, че вчера се срещнах с тунизийския министър-председател и под чертах подкрепата ни за демократичните революции в тази страна и че сме готови да помогнем на народа на Тунис в борбата му за демокрация и свобода. Ние трябва да работим заедно в дух на партньорство по конструктивен начин. Тук не е необходимо партньорство за демокрация и благоденствие. Европейският съвет беше много възприемчив към тези идеи. Друга тема, която беше обсъдена на Европейския съвет, се отнасяше до кризата в Япония и ядрените въпроси. Вчера аз проведох дълъг телефонен разговор с министър-председателя на Япония, който подкрепи Европейския съюз за това, че оказва подкрепа. Ние потвърдихме, че ще продължим да ги подкрепаме. Що се отнася до проблемите в ядрената енергетика, министър-председателя изрази своята готовност да работи съвместно с нас за подобряване на атомната безопасност в целия свят. Има сериозни безпокойства, свързани с атомната енергия и трябва да гарантираме максимална сигурност и да работим в пълна прозрачност, да, бъдат извършени проявки за сигурността на ядрените инсталации в Европейския съюз. Европейската група на регулаторните органи по ядрена безопасност трябва да дефинират какво да включват тези проверки, които ще се осъществяват от национални, на национално ниво. Трябва да се разгледа също и регулаторната рамка за безопасността на ядрените инсталации и до края на годината да се предложат промени за подобряване на положението. Господин председател, дами и господа, Нека да ни разочароваме хората, нека да действаме бързо в полза на всички европейски граждани. Това се прави от Европейската комисия ежедневно и съм убеден, че можем да разчитаме на подкрепата на вашия парламент в пълно изпълнение на нашите отговорности. Благодаря ви много. Сега от името на НП давам думата на Жозеф Дол. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, на последния Европейски съвет нашите държави тръгнаха в правилната посока. Завиха своята солидарност и завиха за пореден път своята подкрепа за еврото. Също така изразихме солидарност с онези държави, които в момента изпитват економически е, затруднения в рамките на еврозоната. Разширяването на пакта извън страните от еврозоната а, е, означава, че всички са а, е, направили своите изводи от економическата и финансова криза. А, е, Отминаха вече времената, през които една държава може да въвежда специфични правила, например да налага а, някакви собствени а, лихви. А, в момента вся, всички държави трябва да координират своите дейности. А, в, смисъл, в такъв смисъл а, пакта за еврото е една много важна стъпка в правилната посока, която ни изцяло подкрепяме. Ние настояваме тази стъпка да бъде осъществена в духа на общностния метод, където комисията да поеме водеща роля свършена, господин председател, е вече много работа, но трябва да се засили общностния метод под ръководството на комисията. Непрекъснато повтарям, за да не го забравим. За Европа е характерна социалната пазарна економика, тази економика се подкрепя от нашите граждани, защото тя почива на принципите на солидарността. В епохата на глобализа... глобализация това е трудно, но наша задача е да осигурим на нашата социална пазарна економика добро бъдеще и да намерим златния среден път между линията на социалистите и това, което предлагат либералите. Трябва да бъдат осигурени три неща. Първо всички държави да намалят дефицита си. Второ, да се въведат нови фискални бюджетни правила и трето да се направят подходящи инвестиции точно в тези области. Много трябва да се направи в тези три посоки. Мисля, че може да заздравим нашия модел, ако инвестираме в секторите на бъдещето, нанотехнологиите, зелените технологии и така нататък. Имаме малко финансова свобода за действие, за това най-добре ще отговорим на тези предизвикателства, ако ако а, обединим нашите усилия. Без инвестиции в областта на иновациите а, няма да бъдем в състояние да устоим на конкуренцията. Уважаеми колеги, преди 10 дни държавните и правителствените ръководители се събраха за да обсъдят събитията в Либия, събитията в Фукушима, които всички ни тревожат. Европейските държави а, е, а, е, се държаха много отговорно в тези кризисни а, е, времена. Предложихме помощ на а, Япония, която наистина преживява в момента много тежки а, дни. Моята политическа група желае след Фукушима да последва един период на размисъл, през който да обмислим повишаване на сигурността на реакторите от една страна, но от друга засилване на работата по зелените технологии. Това, което казахте, господин председател, може напълно да бъде подкрепено от нас. А, това, което казахте за Либия, също можем да подкрепим. Ние а, е, настояваме а, е, Кадафи да се отегли от своя път и страна, от своя пост и страната да тръгне по нов е, път и Либия да последва държавите, а, които реализираха своя преход през 80-те години. За групата на социалистите и демократите Мартин Шуц. Благодаря, господин председател. Когато а, човек слуша внимателно това, което казват господин Ван Ромпо и господин Барозо, спонтанно се сеща за една популярна немска песен, в която се казва, че изцяло владеем положението на потъващия кораб. Нямаме никакви проблеми, всичко е чудесно, ние сме успели да решим проблемите, така че всички да бъдат доволни. Аз не разбирам а, начина по който вие разказвате за резултатите от Европейския съвет. Ако аз бях председател на Европейския съюз и аз най-вероятно нямаше да застана пред парламента, за да а, а, разкажа какви са били проблемите на а, съвета. Но трябваше да споменете, когато говорите за Либия, колко огромни са различията между двете най-големи държави в Европейския съюз, Германия и Франция. Там няма никакъв консенсус по либийския въпрос. неразбирателството между държавите по този въпрос е доказателство за това, че положението не е под пълен контрол. А, вие казахте, че ще, ще бъде по-добре този резултат да бъде постигнат а, още през 2010 година. Трябваше да го направим, ако искахме а, спиралата на еврото да не върви надолу. Трябваше още през 2010 година да направим това, което правим сега и трябва да се запитаме защо не го направихме през пролета на 2010. Защото Европейския съвет а, институцията, на която вие сте председател, не прилага общностния метод, не прилага общностния дух а, и не работи за общностни а, цели. Това е последния форум, където националните предразсъдъци и националните интереси играят водеща роля и от това Европа страда. А, от вас, господин Барозо, бих и ми се искаше да чуя, че партията, на която вие сте член, на която бяхте председател, която ви избра за министър-председател на Португалия, е партия, която саботира работата на едно правителство, което желая да, прело... да приложи в Португалия мерките, които вие като председател на комисията изисквате от всяко едно национално правителство. Разбира се, не можем да ви опрекваме, защото вече не сте председател на вашата партия, но много ми се искаш от вас да, да чуя от вас няколко думи по този въпрос, защото това падане на португалското правителство а, настъпва в момента, в който правителството възнамерява да направи всичко това, което пакта за стабилност изисква от него. По този начин Европа не може да върви напред. Това, което много ме безпокои, от вас двамата нищо не чух по този въпрос, е, че преди всеки Европейски съюз ставаме свидетели на едно и също а, нещо. А, в момента, в който държавните правителствени ръководители се споразумеят за някакви изводи, примерно за стабилизиране на а, еврото или на дадена държава, на сцената излиза някаква агенция за кредитен рейтинг, City в Лондон или е, нещо такова, а, и започва една вълна от спекулации срещу еврото. Кога най-накрая ще имаме коража да кажем, че Европа няма да се остави да бъде управлявана за в бъдеще от тези спекуланти? Какво ще кажем за банките? Благодаря ви, господин Барозо, че вие казахте, че ще предложите данък върху финансовите транзакции. Европейската централна банка отпуска заеми в, с лихва от 1% на банки, които отпускат заеми на държавите от еврозоната с лихва от 10%. Тоест, онези, които причиняват кризата, най-много печалят от нея. Точно за това трябва да се въведе данъка върху финансовите транзакции, за да може виновниците да носят част от тежестта на последиците от кризата. Господин Баронзо, вие е, говорихте за Европа 2020. Повече заетост, повече инвестиции, повече образование, повече екология, чрез повече публични инвестиции един резултат е Европа 2020 е страхотна, също като Лисабенския съюз, но е, тази стратегия ще се провали, ако продължаваме да правим само едно нещо, именно да съкръщаваме бюджетите. Ние трябва да имаме коража да правим публични инвестиции. Вижте какви са тези инвестиции в страните с бързо развиващи се економики. Вижте как е в Индия, вижте как е в Бразилия, вижте как е по другите континенти, вижте там какви публични инвестиции се правят. Европа намалява до смърт своите публични е, е, инвестиции. За това целите на стратегията Европа 2020 трябва да придобият задължителен прав, правен характер, защото страните застават за тези цели, обаче пречат на тяхното изпълнение, съкръщавайки до невъзможно своите бюджети. За това, господин Барозо, очаквам от вас да разговаряте с комисаря Левандовски и да промените европейския бюджет. Председателя прекъсва оратора. А, господин Ги Върховстат за либералите и демократите. Yes, Благодаря, господин председател. Първо, благодаря ви много за този доклад за съвет. Но нека да сме откровени. Аз смятам, че кризата не е отминала. И смятам, че мерките, които предприемате сега, няма да помогнат кризата да бъде преодоляна. И освен това, на прага ни имаме буреносни облаци. До сега това, което ние сме правили в Европейския съюз, ние просто натискахме спирачките. Ние предприемахме необходими мерки, но мерки, които не успяваха и не помагаха да се преодолеем кризата. Ние давахме 67 милиарда за Ирландия и тук не споменавам 200 милиарда за ирландските банки, които ще бъдат отпуснати сега. Над 600 милиарда са европейските облигации, които ще бъдат емитирани от Европейската Централна банка и те трябва да го направят, защото няма възможност чрез тези средства да излезем на вторичните пазари. Освен това, 200 милиарда са обезпечението, прието от ЕЦБ за облигациите. Ние сме инвестирали огромни средства в тази криза. Те превишават три пъти бюджета на Европейския съюз. И най-лошото първо предстои. В четвъртък се очаква увеличаване на лихвените проценти в Европа от 1 до 1,25 на процента. Какво по-лошо това? Да, разбира се, това е необходимо за да се противодейства на инфлацията, но това влушава ситуацията. Така че това е ситуация. 400 милиарда евро сме инвестирали, но решили ли сме кризата? Не, не сме я преодолели. Смятам, че това, което е необходимо, е да има смел и решителен подход, а ние го нямаме. И за това искам да спомена това, което беше казал говерньора на Холандската национална банка. Преди няколко дни беше публикуван годишният доклад на Холандската централна банка и той говореше за това, че бюджетните правила не са достатъчно стрикни. Пакетът за економическо управление не е достатъчен. И пакта за еврото е много слаб, защото няма никакъв механизъм, гарантиращ неговото изпълнение. И не го казвам аз, той го каза. Аз цитирам гуверньора на Нидерландската централна банка, който казва, това, че финансовия надзор се извършва прекалено много само на национално ниво. Аз мятам, че той е прав. И ние бихме могли да добавим други елементи към казаното от него. Първо, механизмът за европейска стабилност и инструмента за стабилизиране. Ту имаме постоянен и временен фонд за кризите, обаче те не действат, защото имаме правило за единодушие. Това означава, че от сега нататък цялата еврозона ще бъде заложник на евроскептични правителства и партии, ако се въведе наистина това правило за единодушно взимане на решения. И накрая моето послание от днес. Те първа трябва да изчистим европейските банки. Проблемът не е решен. И економическото възстановление в Европа няма да започне, ако първо ние не продолем този проблем. Те имат в своите портфели продукти, които доведоха до економическата криза, но сега те имат в момента облигации и емитирани от страни с огромни проблеми, чиято ситуация се влушава със всеки измина ден. Това, към което призовавам господин Барозо, вие и председателят на ЕЦБ да предложите един всеобхватен отговор в пакет, който да преодолее проблема с задължнил, задлъжнилостта. Защото това, което в момента имаме е междуправителствен механизъм и той няма да проработи. Той не е работил в миналото, няма да проработи в бъдещето. Мисля, че трябва да внесете едно предложение за отмяна на правилото за единодушно вземане решение в фондовете за гарантиране на стабилността. И вие имате правомощия за това. И освен това, необходимо е да има план за европейския банков сектор. Няма да постигнем економическо възстановяване в Европа, ако няма европейски механизъм за изчистване на активите на банките. И финансите, инвестициите в Европа за които призоваваше господин Шулц, зависят от банките. И също време имаме изключително лоша ситуация с публичните финанси в четири държави членки. Единственият начин да се генерират пари е да има реален пазар на еврооблигации. Това е начинът да излезем от кризата. Да създаде европейския пазар на облигации. И смятам, че господин Барозо вече е време за дела. Времето изтича. И само така ще решим проблемите. Следващия оратор от името на Зелените, господин Конвентит, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Господин председател на комисията, господин Ван Ромпой, уважаеми колеги, господин Ван Ромпой, трябва да призная, че господин Шулц цитираше една немска песен, сега бих могъл да цитирам и подобна френска песен. Винаги съм много изненадан от това как се представят нещата тук. Нека да не бъдем глупави. Ние обичаме да ви слушаме, но ние четем и вестници и знаем какво се случва на заседанията на съвета, знаем кои са реалните проблеми и не искаме да си губим времето. Бих искал да кажа нещо на вас и на господин Барозо. Вие говорите за растеж, стабилност, конкурентоспособност. Как това обаче стига до гражданите? Те усещат, че има несправедливост и неравенство, те живеят в несигурни условия. Това е нещо, което хората усещат. И ако Европейският съюз не се опита да отговори на тази загриженост за неравенство, за несправедливост, за това, че животът на гражданите е несигурен, несигурни е са работните им места, то тогава хората, като чу думата способно, ще кажат, ето, отново нещо, което ще ни засегне неблагоприятно. Механизмите за спасяване на банките с публични средства могат да са необходими, но какво означава това за граждани? Те казват, че банките ги спасяват, а те правят печалби, те получават огромни премии. Тези, които работят там. Разходват се огромни средства от националните бюджети. И всичко това е инвестиция в неравенството. Смятам, че ако ние не решим тези проблеми, гражданите ще ни обърнат гръб. И ние вече виждаме как нарастват антиевропейските настроения, нараства влиянието на антиевропейските екстремистски партии в Европа. Ние трябва да можем да отговорим на тази загриженост на гражданите, свързана с несправедливостта, нечестността, с несигурността. Господин Ферховщад говореше за еврооблигациите. Това какво ние трябва да направим? Ние трябва да имаме добри средства за защита, но ако нямаме инвестиционен фонд, ако не покажем, че искаме да задействаме отново економиката, ние имаме нужда от еврооблигациите не само да се защитим, но и да гарантираме инвестиции. И трябва да отправим ясно послание на гражданите за това, за да разберете нашата политика. Нека да сме наясно. Защо не можем да предприемем определени социални мерки, за да прекратим неравенството? Защо не говорим за минимална заплата в цяла Европа? Поне да има една такава идея. В Германия се ребалансира економиката в момента, но не се обсъжда въпроса за минималната заплата в цяла Европа. Ние говорим за какво ли не, но Германия не може да введе минимална заплата за своите граждани. И аз смятам, че този въпрос трябва да бъде поставен в контекста на економическото управление. Сега за Ливия Мартин Шунц много добре се изказа по този въпрос. Ситуацията е драматична и има държави, които се крият от проблема, като Германия. Има страни, които искат да отговорят на проблема. И когато говорим за политиката за добросъседство. Нека да направим един преглед на нашите грешки и гафове, които направихме в рамките на политиката за добросъседство. Ние имахме много добри отношения с господин Кадафи. Какви бяха нашите отношения с господин Кадафи, мистер Бен Али и господин Бумара? Нека да направим преглед на тези отношения. Нека да прегледаме споразуменията за асоцииране. Нека да разгледаме клаузите за човешките права. Каква е тяхната стойност? Ами нулева нека да спрем да разпространяваме лъжи за това. Европейският съвет трябва да отчете, че ние се провалихме в региона на Средиземноморието. Вие дори не го споменахте. Не смятам, че Европейският съвет успя да покаже дори и намек на самокритичност за своите минали действия. Сега за Япония. Най-големият проблем е ядрената безопасност. И най-добрият начин да се справим с тази заплаха и с тази опасност е да няма ядрена енергетика. Проблемът не е с проверката на безопасността на АЕЦ. Председателят на регулаторния орган за ядрена енергетика във Франция каза, че до момента не се разглеждала възможността да се натрупат няколко аварии, защото в Япония имаше натрупване на 4 до 5 обективни фактора плюс човешкия фактор. Математически не е възможно да се гарантира безопасността на ядрените, на атомните централи. Ако не се откажем от атомната енергетика, не можем да говорим за ядрена безопасност няма 100% безопасност, няма нулев риск, особено в атомната енергетика. Благодаря ви. От името на консерваторите, господин Захратил. Тешим тематем уплинула Европска ради. Била ekonomika. Благодаря ви много. Най-важната тема на Европейския съвет беше економиката и стабилността в еврозоната. Но Както знаете, повечето от евродепутатите от моята група са от страни, които не са в еврозоната. Разбира се, ние не искаме еврозоната да се провали, ние искаме Европа да просперира, правителствата да действат отговорно, да решават проблемите свързани с дълга, да осъществяват фискални реформи. Разбира се, искаме правителствата да планират и по-строга бюджетна дисциплина. Това, което ни безпокои обаче е невидимата страна на това, което искат някои страни, някои политически групи, които е, използват кризата, за да получат повече правомощия, когато става дума за данъчна хармонизация или предприемането на стъпки за данъчен съюз. Ние казваме не на фискалния съюз. Ние не го искаме. Аз съм тук от 2004 година и всеки път, когато имаме трудности, хората казват едно и също. Трябва ни повече Европа, трябва ни общностен метод, повече общностен метод е наложителен. Отговорът ми е не, не, не се нуждаем от всичко това. Именно това ни доведе да сме на колене и да се намираме в положението, в което сме в момента. Ние изчерпахме възможностите на европейската интеграция. Нека да спрем да живеем в миналото. Европа се променя, реалностите се променят, така че колкото по-бързо разберем това, толкова по-добре. Благодаря Лотър Биски от името на ГУЕ. Благодаря, господин е, председател. Моята политическа група критикува резултатите от е, е, съвета, защото те са недостатъчни. Първо за економическата политика. Е, на едно изслушване миналата седмица ние казахме какво е необходимо, а именно необходимо е да се преодолеят неолибералните политики, е, които стават ясни в понятие като гъвкава сигурност и така нататък. Това, от което имаме нужда, е едно демократическо е, легитимно а, управление, което с а, общностни стандарти да предотвратява неравенството, несправедливостта и дъмпинга, което да гарантира сигурността на фискалните пазари, което забранява приватизирането на печалбите, но а, а, разпределяне на тежеста. Няколко думи за Либия и Северна Африка. Европейските а, е, държави изпаднаха в една зловеща ситуация. Ще дам един пример. Диктатора Кадафи а, е, излиза срещу демонстрантите а, е, с оръжия, закупени от нас. А, е, от, от една страна го обстрелват. А, а, войските а, е, на НАТО, бунтовниците, които се отбраняват срещу Кадафи, също стрелят в, а, е, с европейски оръжия. Защо една такава ситуация изобщо е възможно? Къде е нашата подкрепа за човешките права, а, справедливостта и така нататък? А, само ако погледнем Лампедуза, където ежедневно пристигат множество а, е, емигранти при набързо разписаната политика за съседството продължаваме да се ограничаваме само върху европейските интереси. По третия въпрос Япония. Ще имаме време тези дни да обсъждаме положението в Япония, но и тук не виждам никакъв единен европейски подход, особено що се отнася до контрола на безопасността и стрес-тестовете. И изобщо не се очудвам, че нашите граждани е, питат какви са нашите ценности всъщност в Европейския съюз. Благодаря. Давам думата на господин Готфрид Блум. Uh, господин председател, Интересно е да се върнем на въпроса за Либия. Кога политическата класа най-сетне осъзна, че Кадафи е лош човека? След чудесната ви снимка, господин председател, на който вие го прегръщате, мога да ви кажа, че жертвите от Локърби в Шотландия и Ира знаят много добре какво представлява този човек. Но той е лоялен, има пари, така че всички си правихте оглушки. Нали така? Но нещата сега се обърнаха срещу нас. Най-абсурдното всичко това е, е поведението на министър-председателя на Великобритания, който прави заплахи, след като е разпуснал и а, военните и участва с чужди самолети. Ние чухме много за насилието срещу хората, чухме много за демокрацията. Имаме един бабун на власт в Зимбабве, не правим нищо, не ни интересува, защото там няма пари, няма петрол. Това е напълно типично за това място, което е изпълнено а, с... Бари Медленер, незрешени. Изпълнено с лицемерия. Господин Бари Мадлер от името на независимите. За Фонда за подкрепата на е, еврото в момента се финансират държави, които са изпразнили държавните си каси и прехвърлят на риска на държавите, които бяха водили правилна политика. Така че мерките, които сега се вземат, няма да бъдат достатъчни в никакви случаи. Споразумението е изключително слабо а, защото се отпускат заеми на държави, които не са се придържали към правилата. Откъде ще дойдат а, а, парите? Така че в крайна сметка държавите, при които всичко е наред, например Холандия, ще трябва да платят за слабите държави, като Гърция, Португалия и Ирландия. Господин Барозо, Португалия е вашата държава. Това не е солидарност, това е възнаграждаване на неправилното поведение за сметка на държавите, които работят сериозно, като Белгия, Холандия и Германия. Така не бива да се прави. Трябва да изхвърлим тези държави. Гърция да си върне драхмата, Португалия да си върне е, ескудото и трябва да приемат факта, че сами са си виновни за това. Е, е, Вернер Ланен за две минути. Благодаря ви, господин председател. Резултатите от срещата на върха са важна междинна карачка, но сега ще видим какво ще стане на практика. Ако държавите членки не се придържат към пакта за стабилност и растеж, всички изводи ще останат само на хартия. Затова аз не споделям оптимизма на двамата председатели за това, че кризата вече е преодолян. Сега ще се види какво сме направили. Две години и половина след фалита на Лиман Брат Brothers имаме следната ситуация. Комисаря в момента подкрепя данъка върху финансовите транзакции, които той преди известно време отхвърляше. Нашият парламент през последния мандат поиска да бъдат взети 12-те решения за финансовия пазар и тогавашният комисар по вътрешния пазар, който за щастие в момента не е на този път, отказа, пост отказа да ги е, изпълни. Така че нямаме всъщност е, решение на проблемите. В съвета също видяхме как е, е, връх взема националния е, егоизъм изобщо нямаме никаква причина да сложим розовите очила. Гиверховстат е прав. Консолидирането на бюджетата, бюджета е твърде слабо. Твърде силна е ролята на националния надзор. Слаби са позициите в Европакта ако нямаме коража да изискаме съответните неща от националните правителства, няма да имаме е, решение. Господин е, Барозо, е, е, гръцките колеги от моята политическа група гласуваха против гръцката е, е, програма. Аз не съм съгласен с господин Шулц. Когато един министър председател социалист бъде свален от своя пост, това само по себе си е чудесно, но е, той гласува против програмата, което не бива да се случва в Европа. Не бива националното виждане на проблемите да продължава да бъде водещо в Европа. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Астрала, за две минути. Сеньор президент, сеньор президент, карш колегаш. Благодаря ви, госпожо председател, господин председател на комисията, господин председател на съвета, уважаеми колеги. Задава се въпроса дали решенията на съвета ще ни помогнат да излезем от кризата. Много биха си помислили, че тези решения ни водят по правилния път, но те не са достатъчно амбициозни, тези решения. Много хора, които в момента нямат работа, са възмутени от безкруполността и огромните печалби, които виждат на финансовия пазар – кредитните агенции допринесоха много за кризата. Европа трябва да създаде собствена надежна европейска кредитна агенция. Ние чухме от вас, господин Баронзо, че трябва да се избегне външна помощ и това наистина е така, защото това е нещо, което е много скъпо. Така смята и португалското правителство. Необходимо е да се възстанови економиката и при това при приемлива цена. Обаче кредитните агенции са спекуланти. Португалският народ направи огромни жертви, но финансовото измерение на тези жертви напълни джобовете на спекулантите. Това ли е справедливост? Задавам аз въпроса. Ние, политиците, трябва да осъзнаем, че има криза в еврозоната, че има нападения, има атаки срещу държавния дълг, които подкопават европейската валута и цел европейски проект. Това е общо европейски проблем, който изисква общо европейска реакция. Ние имаме нужда от повече Европа, не по-малко Европа, ако искаме наистина да преодолем кризата. Трябва да се изправим лице в лице с предизвикателствата, възоснова на натрупения в миналото опит. Ние трябва да се убедим, че гражданите ни подкрепят. Без тях няма европейски проект. Госпожа Голар, за две минути и половина. Господа председатели, il y a des éléments positifs, je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, j'ai une préoccupation. Има положителни елементи, няма съмнение в това, но няма да се фокусирам върху този въпрос. По-скоро ме вълнува нещо друго не говорим за конкретните елементи, а говорим за разделението между севера и юга, което се задълбочава в Европа. Има хора, които считат, че те са прави, а другите грешат и обратното, че има добри, има лоши, но те забравят какво означава взаимна зависимост. И това е сериозен въпрос. Ги Верховщав говори за отказа да се справим с банковия сектор. Не само това, много северни страни получават южните държави и казват им какво не са направили както трябва, без обаче да се вглеждат в проблемите у дома си. Това разделение север-юг трябва да намери е, решение, което да е приемливо за всички, всеки да поеме своята отговорност. И на последно място, мисля, че Европейския съвет се вглежда твърде много в себе си. Ние провеждаме този дебат. Сякаш еврото не е световна валута. Ние не говорим за международното измерение на еврото. Франция е председател на Г-20. Тя иска да насърчи световна економическа реформа но няма предложение всъщност, което да направи от еврото една световна вълнута, валута. Благодаря господин Ламбер за две минути. Благодаря господин председател, господин Ван Румпой, аз имам пълно уважение към вас и работата, която вършите, но този път не ме убедихте. Когато отчета пакта за еврото, както го наричате, когато говорим за конкурентоспособност, говорим за намаляване на заплатите, за повече гъвкавост, по-малко сигурност. Аз чета това, което четете. Вие не казвате нищо за производителността, за ресурсите, за енергетиката. Ние никога няма да спечелим в конкуренция на базата на ефтин труд с Китай. Трябва да използваме ефективно и ефикасно нашите ресурси. Как ще спечелим в конкурентната битка, ако продължаваме така? Относно публичните финанси, вие казвате, че трябва да се намалят разходите. 40% от разходите са социални разходи и вие казвате, че не трябва да се притесняваме. Нека да погледнем страната на доходите. Но тази обща консолидирана данъчна основа за фирмите е смешна. Вие говорите в условно наклонение, че трябва да бъде неутрална по отношение на приходите, така че ние няма да спечелим нищо, а бизнес е объркан как ще се прилага на практика. Аз не виждам някой да избира най-скъпо струващият данъчен вариант. Трябва да запитаме а, това, което питат а, а, и акционерите. Вие говорите за стрес-тестове. Те не са будещи доверия. Кой ще капитализира банките, акционерите, ние? Има сериозни основания за безпокойство. Какво да кажем за слона, който е в нашия хол? Говорим за ирландския външен дълг. Знаете колко невъзможно е всичко това. Както и да го погледнете, това е е дълг, който не може да бъде изплатен и ще ни струва много скъпо. Благодаря. Следващият е, оратор е господин Калган за една минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Всеки път, когато има конкретен проблем пред Европейския съюз, Европейския съюз попада в клопката, търсики бюрократични и тромави решения. И това е грешката, която отново правим в ситуацията на финансовата криза. Кризата е сериозна, изисква действия, но много от предлаганите решения имат много вредни последици за дългосрочното бъдеще на Европа. Много използваха възможността да се въведе постоянно економическо управление с много силна роля на мерките за контрол не се обръща внимание на това, че се нарушават сега действащите норми, като член 192 на договора, който не предвижда спасителни мерки за държавите в затруднено положение. И налагат се все повече ограничения върху държавите членки, което означава, че се ограничава демократичния избор на електората. Ако разгледаме Ирландия, виждаме, че държавата полага максимални усилия да стабилизира банковата система – и тази стабилизация е необходима и на банките институциите в други държави членки. И какво е възнаграждението? Че от държавите членки се изисква да увеличат своето ниво на корпоративния данък, за да не се конкурира с други държави. Това е несправедливо и недемократично, госпожо председател. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега госпожа Дебрунзе за нота. минута какви идеи ръководят съвет и комисията, така че те да смятат, че ограничаването на свободата на Ирландия в исканте въпроси ще намали дълга. Резултатът от тази политика е че ще бъдат наложени ограничения върху економиката, ще се подкопае благоденствието на хората. По този начин държавите членки няма да могат да използват своя капацитет за осигуряване на економически растеж. Международния валутен фонд налага на Ирландия сурови условия, които намаляват работните места и намаляват предоставянето на публични услуги. Ирландският дълг не може да бъде изплатен, ако Ирландия не бъде подпомогната. Ирландия може да фалира, ако не получи помощ. За минути и половина госпожа Вортман Кол. Този пакт цел ли да се подобри европейската конкурентоспособност? Но как може да стане тога, това след като пазара на труда е засегнат от нелегална иммиграция? Нашите европейски продукти се подменят с контрабандни стоки, внесени от страни от изтока с, с ефтина работна ръка. Ние трябва да защитим географските наименования, нашите европейски продукти. Затова предлагам да включим в скоро време идентификацията и защитата на економическите и географски граници на Европа в рамките на пакта за еврото. Иначе няма да имаме конкурентоспособна Европа, изправена пред агресивната конкуренция на световната економика. Благодаря, господин Банхеке, за минута и половина. Ако кризата в Либия показва нещо, то това е пълната липса на европейска геополитическа стратегия в защита на европейските интереси. Това е една тъжна истина но ние наблюдаваме е, какво правят е, интересите, вътрешно-политическите интереси на Съркози. А, Разбира се, че сме против либийския диктатор, но как може да го а, а, приемаме до предизвестно известно време усмихнати и да се снимаме прегърнати с, с а, а, него? Какви гаранции а, ще имаме от бунтовниците, че е, те няма да е, тласнат страната към хаос, така както се случи в е, Иран. Така че ми се иска да имаме повече решителност, когато пазим нашите външни граници. Имаше предвестници на тези събития, например вълни от емигранти, никой не говори за тях. Госпожа Вортман Кол. На последния Европейски съвет се взеха решения, които бяха немислими преди една година. Бих искала да да благодаря на председателя Ван Ромпо и на председателя Барозо. Все още ни предстои обаче да изминем дълъг път, за да стабилизираме нашата економика и еврото и да постигнем растеж. Парламентът има а, ролята на съветник и участва в взимането на решенията за економическото управление. Искаме се да видя малко повече амбиция в тези планове. Вие може да ги обсъждате с нас. Става дума за една по-амбициозна и по-решителна економическа и валутна политика. А, И ние имаме нужда и от по-силна социална, економическа и политическа координация, не само тази в рамките на а, пакта за еврото. В стратегията Европа 2020 сме заложили принципите на социалната пазарна економика, политика, а те трябва да служат за това да засилват е, растежа в името на нашите граждани. Господин Барозо каза, че желаем да изпълним тези цели в рамките на националните програми и ще изискваме предложения. Казахте, че желаете споразумението да бъде подписано на 19 юни, за да приключите нещата. Може да започнете, например, от там е, да накарате съвета да се занимае с тези въпроси, ако искате на 19 юни да постигнете съгласие. Е, господин Дерос има думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Искам да задам някои откровени въпроси към Европейската тройка. Дали имате сериозни намерения за спасяване на еврозоната и европейският е, проект. Стрес тестовете на банките водят до най мистичния сценарий. В е, Ирландия, за изненада на всички, се оказа, че няма е, нужните мерки, защо Европейския съюз мълчи за финансирането на банките в Ирландия, защо настояват на унищожаване на промишлената база в Ирландия, за да получат помощта. Защо някои блокират въвеждането на данък върху финансовите транзакции? Краткият а, отговор е, че се правят а, краткосрочни предизборни сметки. Ирландската криза е част от е- европейската криза, защото крах на ирландската економика ще бъде крах за Европа. Устойчивостта на дълга в Ирландия е важна и за Европа и квартета трябва да се заеме с този въпрос. Това, което ни е нужно от квартета е въображение, визия във воденето на преговорите с Ирландия. И помнете думите ми. Ирландия е демокрация, така както е Франция, Германия, Финландия. Ние управляваме от името на народа. Избирателите на Ирландия приеха са стиснати зъби и тези строги мерки, но те искат а, справедлива игра в Европа. Иначе а, всичко това ще рухне. Благодаря. Госпожа Хаглун, за минута и 30. Аз искам да кажа няколко положителни думи. Ние винаги се концентрираме върху проблемите в решенията на съвета. Положителното обаче е, че се полагат основите на макроекономическото и економическото управление. Колегите вече казаха какви са проблемите, какво ги безпокои. Все още обаче не сме имали възможност да видим какви са макроекономическите планове. Сега имаме възможност да го направим. Действително съществуват някои проблеми, тъй като някои неща в нашето економическо управление очевидно не могат да бъдат променени. Трябва да избегнем някои политически оговорки ако не променим културата на вземане на решение в съвета, мисля, че няма да успеем да напреднем, няма да успеем да вземем правилните решения. Нашите резолюции са добри, предложенията на комисията са добри. Трябва ни подходящата култура на взимане на решения в съвета. Финландия беше малко тежък партньор за разговори по време на последния съвет е, и това е доказателство за това, че имаме нужда от нова култура на взимане на решения. Има думата господин Хефнер, но аз не го виждам в залата. В такъв случай господин Шимански за една минута. Е, Много ви благодаря. Новата финансова архитектура на Европейския съюз се основа върху стремежа да се засилят правилата за финансите и публичните разходи и върху тревожна тенденция да се ограничи фискалния суверенитет на държавите членки. Съмнявам се, че държавите от пакта Европлюс ще успеят да наложат такива стриктни правила колективно, ако те не успяват да го направят индивидуално. Виждаме стъпки с към един фискален съюз с една единствена цел – да се елиминира фискалната конкуренция. Саркози и Лагард от месеци настояват на това, че трябва да се увеличат данъците в Ирландия като начин за преодоляване на кризата. Увеличаването на данъците обаче е средство за засилване на кризата, не преодоляването й. Благодаря ви, уважаеми колеги. ораторите, които искат да се изкажат в процедурата за спонтанни изказвания. Бих искал да ме чуя, че имаме 20 души, които са за, се записали, а имаме и гласуване. Сега господин Марчи за една минута. Thank you, President. Благодаря, госпожо председател. Господин Баросо, на 19 януари в отговор на Джон Хигенс, вие в тази зала обявихте, че Европа ще подкрепи Ирландия след като новото правителство на Финакел дойде на власт, е ясно, че не съвета а е комисията. И не комисията подпомагат Ирландия, а работниците в Европа подпомагат банките да покрият своите загуби. Правят се опити да се засили намаляването на заплатите. Това, което се предвижда, че работещите ще плащат за кризата. Тази доктрина на шока ще бъде фиксирана чрез мерки, които ще попречат да се проведе референдум в Ирландия. В Ирландия ние ще поискам референдум за предлаганите постоянни мерки за економически ограничения. Благодаря, господин Роси. Дами и господа, бяха разгледани три основни теми от съвета. Катастрофата в Япония, финансовата криза в Европа и ситуацията в Северна Африка. Ние трябва да помогнем на хората, които страдат по места, което означава да разгледаме търговските споразумения и дали те съответстват на потребностите на нашите фирми. Мисля, че е утопично да мислим, че не можем да измегнем пакет, който да помогне на държавите да излезат от ситуацията. Трябва да има сигурност и стабилност в еврозоната. Ние не успяхме също да намалим бремето от бюрокрация и да стимулираме търговията с трети страни на базата на реципрочност. Относно страните от Магреба, ние считаме, че Европа не се справи много добре. Всяка държава членка действаше самостоятелно. Баронеса Аштън не съумя да управлява кризата. Европейския съюз остави Италия сама да се справя с инвазията на нелегални иммигранти. Благодаря. Следващия оратор, господин Мартин, за минута и половина. Загрижените европейци все повече се страхуват. Две са темите, които ни вълнуват в особена степен. Първо, това, че не се борим последователно с економическата и валутната криза. Второ, че решенията на съвета изостават от събитията. А ще трябва да се овладеят да се овладее задълженията на Гърция и на Португалия. И колкото повече чакаме, толкова по-скъпо ще стане и толкова повече ще бъде на вярата в европейския проект. Това, което продължава да се случва в Гърция, нашето посещение там ни показа, че Европа е виновна за ситуацията в Гърция, защото не са взети на време правилни социалните мерки. Другата тема, която искам да се сегна е атомната енергия. Това, което се подготвя като стрес тестове, ще бъде добро и ще бъде доверие в европейците, само ако тези стрес тестове се проведат по строги критерии, а не по насоките на Международната агенция за атомна безопасност и ако целият този процес бъде прозрачен за широката общественост. Думата има господин Мауро за две минути. Благодаря, господин председател, господин председател на комисията, господин председател на съвета. По мое мнение, на политика понякога е трудно да се примерят идеалния случай с интересите. Аз считам, че европейските институции отразяват нашите идеали, нашите правителства, представляват нашите интереси и трябва да се намери допирна точка между двете страни. По-скоро обаче се набляга на, на идеалите. Баронеса Аштън тук, когато Европейския парламент призна, прие че може да се признае временното правителство в Ливия. Тя каза, че това не е в нейния мандат. Вчера комисаря Малстром ни запозна с ситуацията. Когато говорим обаче за справянето с миграционните потоци, тя каза, че не може да направи нищо, защото няма мнозинство в съвета. И така, какво ще направи екипа, който работи за идеалите, защото ми се струва, че няма да вкарат гол при това положение. Ние се намираме в исторически момент и трябва да сме наясно с задачите, които трябва да осъществим. Къде са нашите център нападатели? Къде са нашите голмайстори? Вие сте човека, който трябва да каже на съвета, че ние се опитваме да вкараме гол в полза на тези, които са за идеалите. Вие трябва да вкарате този гол, вие трябва да реализирате тази мечта. Благодаря. Следващия оратор е господин Голтиери за две минути. Няма съмнение, че създаването на постоянен механизъм за стабилност е значим резултат. и има политически ангажимент да се защити на всяка цена едината валута. Може да има някое възражение срещу метода и най-вече между правителствения му аспект, но като цяло парламентът подкрепя този подход и трябва да има сериозна връзка между Европейски механизъм за стабилност и европейските институции. В заключенията на съвета се говори за разпоредби, в които ще бъдат изложени процедурите за действието на механизма. Много е важно Европейската комисия да внесе необходимото предложение. Независимо от това, трудно е да съгласим, че резултатите са достатъчни. Ние лекуваме симптомите, но не причините за болестта. Дефицитът е причина, следствие, извинете, следствие не е причина за кризата. Не можем да излекуваме болестта само като урязваме дефицита и подпомагаме банките. Това е заблуда. По този начин кризата може дори да се влуши. За това ще бъде и невъзможно да създаде европейски механизъм за стабилност. Ако искаме да лекуваме заболяването, а не само симптомите, трябва да укрепим европейската конкурентоспособност, се казва в заключение на света. Но каква точно конкурентоспособност? Не можем да разчитаме само на износ от Европейския съюз, защото това само ще засили неравновесията. Ако искаме да бъдем по-конкурентоспособни в глобален мащаб, трябва да обмислим кои са вътрешните ни силни страни и трябва да решим проблема с банките и финансите, така че да можем да гарантираме дългосрочни инвестиции в економиката. Трябва да разгледаме облигациите данъка за финансовите сделки и други предложения. И имаме нужда от бюджет, който да може да финансира публичните инвестиции в инфраструктурата. Има нужда да разглеждаме инфраструктурата като ресурс, а не като разход. Благодаря. Госпожа Баус, благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, проектът Европлюс може да бъде полезен, но той не трябва да се използва като оправдание за слабостите в законодателния пакет. Необходимо е да има силен ангажимент спрямо единия пазар и конкурентоспособността на Европейския съюз. За това еврозоната е нещо много добре, но инициативата за единия пазар остава в рамките на договора. Що се отнася до механизма за стабилност, а мисля, че този механизъм е недостатъчно гъвкав и недостатъчен за възстановяване, особено що се отнася до премиите за риск. Аз разбирам, че е необходимо да има дисциплина и да има разпоредби свързани за риска. Обаче механизмите за стабилизация не са механизми за генериране на печалби. Особено когато се подкрепят в момента няколко банки с парите на ирландския данакоплатец, за което говориха и други колеги. Няма да решим банковата криза, ако сме, сме страхливи. Германия не рекапитализира собствените си банки, не признава обесценените активи и не позволява никой в Европа или в света да признава мълчаливото съучастие като основа за капитализация. За това сами по себе си проверките на банките няма да решат проблема. Нека да бъдем по-смирени и нека да разглеждаме и за риск като обезпечение и да ги върнем, когато рискът си отиде. Мисленето на дребно няма да спаси Европа. Благодаря ви, госпожо. Сега господин Хефнер. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Всъщност не е задача на политиците да спасява банките и да създава изкуствена ликвидност с парите на данакоплаците. Задачата на политиците е да направят правната рамка такава, че да не допуснат подобна ситуация. Сега трябва да а, правим неприсъщи на нас неща, защото пропуснахме в продължение на десетилетия да не правим присъщите ни. А, но а, това по това, което се очертава, личи, че отново го правим по погрешния начин, а именно извън а, договорите и не прилагаме а, достатъчна степен общностния а, метод по класическия начин отгоре надолу, въпреки, че а, в едно демократично общество трябва да бъде обратното. Прави се също така с погрешните инструменти. Взимат се пари от денокоплаците, за да се финансират финансират банките, които продължават да спекулират с тези средства. Все още не са взети мерки, а, с които да се санкционират онези, които печелиха от настоящата ситуация в продължение на дълги години. А, такава една политика не засилва подкрепата а, на обществеността, а, защото тази политика щади а, частното имущество и натоварва публичното такова. Благодаря. Думата има господин Ван Дален за една минута. В продължение на години много страни членки а, а, водиха една бюджетна политика, в която да, задължанията не бяха проблем, защото се предполагаше, че економиката ще продължи а, да расте. Затова а, хората си купиха много скъпи къщи, очаквайки нещата да продължат. Къщичката от карти обаче рухна. А, срещу дълговете се борим с зим взимане на нови е, дългове. Е, виждаме какво става в Гърция, Португалия, Ирландия. От тези държави а, е, трябва да очакваме те задължително и много да растат, за да продолеят а, ситуацията, в която са изпаднали. Това обаче няма да изпад... а, което няма да се случи. А, Тези държави трябва да се върнат към а, старите си валути, да ги обесценят, за да може да се обесцени и техния дълг. А, госпожа Фигурайдо, за минута. Е Благодаря, госпожо председател. Доста показателно е, че основните говорители на съвета и на комисията пренебрегнаха сериозната социална криза, която изпитват много от страните в еврозоната. Милиони хора в Европа страдат от бедност. Какъв е отговора? Има толкова хора, които са с ниско заплащане, които са с нестабилни работни места, които са допринесли за огромните печалби на финансовите групировки каква е отговорността ни пред всички тези милиони безработни, мнозина от които са млади хора, жени, които нямат достойно бъдеще. Те не могат да допринесат за растежа на собствените им страни, защото нямат работа. Говори се тук за повече централизация, което ще доведе до по-голяма концентрация на економическата власт в ръцете на малцина. Всичко това в името на решаването на кризата, но всъщност това означава повече експлоатация, по-малко права и а, повече страдания за страни като Португалия с слаби економики. Господин Бафтън. Госпожо председател, с Идеята за националното възстановяване, предложението за многогодишните национални планове, които предвиждат постигане на определени количествени цели в определен график. Дефицитът в Обединеното кралство е структурен и трябва да бъде решаван на национално ниво. Аз не искам Брюксел да се намесва в дейността на моята държава. Гърция и Ирландия имат нужда от спасителни мерки. И можем да очакваме, че Португалия ще се превърне в нова Бразилия. Необходимо е, е комисия да помага на държавите членки с голям дефицит. Това ще позволи да се спре напускането на гражданите на държавите членки на своите страни. Комисията трябва да приеме законодателство, обаче не да се занимава с такива неща, като удължаване на отпуските по майчинство. необходими са реални мерки, а не наказателни мерки. Господин Мелцер. Европейския съвет а, обсъжда а, три теми, първо, 700-те милиарда от спасителния фонд ще бъдат изчерпани. Вместо да се признае, че се провалил механизма за стабилност, увеличихме риск от нов провал. Втората тема за Либия. Не знам дали полковник Кадафи е, е, е се интересувал от демократична промяна. Е, мен повече ме безпокои статута в момента, който се отдава и признанието, което се дава на неформалния лидер на бунтовниците. Това, според мен, означава, че сме загубили поглед върху реалността. И третата тема за ядърната безопасност, където комисията отново пропусна да вземе правилното решение. Господин Ламасур за две минути. Свай. Свай, thank you. Господин председател на Европейския съвет, господин председател на Европейската комисия, госпожа председател Резултатите от Европейския съвет в економическата област са впечатляващи. Добре, но разбираме, че всичко това ще създаде сериозни проблеми. Трябва да гарантираме приемането на тези решения от страните, страни, за които се отнасят. От самото начало пакта Европлюс винаги се базира на между правителственото сътрудничество – на искане от отделна страна. Това е добре, ако е еднократно, но ако продължава така, струва ми се, че могат да настъпят а, а, търкани между отделните страни. А, канцлера а, Меркел вече а, е доста непопулярна в а, Атина и Дъблин. Може би трябва да има европейски метод, може би не чак толкова общностен метод, за това Парламентът прие някои решения и искаме да ви поздравим, господин Ван Ромпой, както и господин Юнкер, че ги приехте. Сега трябва да се приложат на практика. Има опозиционни правителства на власт. Нека да видим какво стана в Португалия, в Ирландия по време на изборите. Единственият начин, по който тези а, препоръки могат да се разглеждат като легитимни, е да ангажираме националните парламенти от самото начало през целия европейски семестър. Заключенията на Европейския съвет говоря за парламента, за сътрудничеството с него и с комисията на, Комитета на регионите, економически и социален съвет, но Европейския парламент е много повече. Господин Булман за две минути. Госпожо председател, съвета и комисията ни предлагат да консолидираме публичните бюджети в Европа. Имате пълно право да искате това. Но ако погледнем как работят нещата, ще видим, че засегнати ще бъдат точно погрешните лица. Ще се уволнят учители, иноватори, учени и така нататък. И моят въпрос към господин Барозо е това ли имате предвид? Сега ще кажете, че нямате това предвид. Ще трябва да се правят съкръщения на други места. И аз ще ви попитам къде ще се правят съкръщенията. И основният ми въпрос е, ако смятате, че е, трябва да се правят съкръщения на други места, текстовете в пакета за економическо управление не правят никаква разлика между това дали държава купува оръжия танкова, танкове и инвестира в разрушена економика или прави инвестиция в бъдещето, дали прави инвестиции в модерна система за енергоснабдяване, прави инвестиции в обучението. Романо Проди каза, че тези текстове са тъпи и той е прав, защото текста не разграничава между двете неща. Трябва да редактираме, да подобрим тези текстове, защото в противен случай няма да можем да променим променим нещата в Европа. И последният ми въпрос е откъде ще дойдат приходите, за да можем ние заедно да израснем и да преодолеем кризата. Очевидно няма да можем да преодолеем кризата с спестявани, ще трябва да израснем. И за това чакаме вашите предложения, господин Барозов. Дайте шанс на Европа, не ни губете времето с празни приказки. Благодаря. Давам думата на господин Клинц за минута и половина. Уважаеми господа председатели, когато човек ви слуша, ще остане с впечатлението, че всичко е прекрасно. Еврото е поставено на сигурни основи, имаме пакт за растеж и така нататък. Аз не вярвам на това. Не бива да забравяме откъде тръгнахме, а именно от увеличаващите се задължения на страните от еврозоната нарастващия дефицит по текущата сметка, който трябва да бъде покрит. Виж, виж, вижда се, че условията на новия пак за стабилност и растеж не може да бъде покрит от много държави, дори и те да искат. никой не предвижда сериозно да се обяви фалит на дадена европейска държава което ще доведе до влушаване на финансовата дисциплина и за в бъдеще. принудата да се вземат решения с единодушие ни довежда до един много елементарен пазарлък, и ни пречи да започнем необходимите реални реформи. Затова аз се опасявам, е, че причините ще продължат е, е, да, се, да, същ, да съществуват, така че ние създаваме един вид бъчва без дъно и държавите, които ще плащат, ще продължат да бъдат недоволни и Европа няма да получи необходимото одобрение. Господин Епинг. Благодаря на господин Ван Ромпой за изказванията. Иска, войната в Либия е, показа, че съществуват е, дългогодишни отношения между е, Европа и Либия. Видяха се много, много снимки. Аз видях една снимка, която която разклати моето доверие във вас. В Локърби бяха убити много хора и много европейци бяха на една снимка с убиеца. И бих искал да ви помоля да продължите да бъдете здраво стъпил на земята. Европа винаги трябва да стои на страната на свободата. И смисъл на този проект е свободата. И вие, господин Барозо, който в миналото бяхте много любезен с господин Кадафи, не се държахте по правилния начин. Аз съм разочарован. Господин Маркс. So до сега ние се занимавахме с кризата, но сега трябва да се вземем с основополагащи проблеми, които са причина за кризата, т.е. големия дефицит и слабостта на публичните финанси. Затова Реформата от пакта за стабилност е от изключително голямо значение. Не само да бъдат постигнати целите, но и да се възвърне доверие към економиката в Европа. Ние трябва също така да решим проблемите, свързани с недостатъчната конкурентоспособност и липсата на економически растеж. Това е основната ни задача, за да се преборим с бедността, да създадем работни места и да гарантираме благоденствие. Държавите членки тук, разбира се, носят основната отговорност да преструктурират своите бюджети и да придадат приоритетно значение на социалната сигурност, социалното осигуряване и инвестициите. Също така те трябва да реформират пазарите. Това включва и пазара на труда, но трябва да бъдат създадени допълнителни възможности също така за малките и средни предприятия. Това е което държавите членки трябва да направят. И те трябва да направят много повече. Но какво може и трябва да направи Европейския съюз? Ние трябва да сме също толкова подготвени да преструктурираме бюджета на Европейския съюз, както ние изискваме това да направят държавите членки. Ние трябва да придадем приоритетно значение на растежа, инвестициите, научно-изследователската дейност – ние трябва да реформираме пазарите, трябва да реформираме европейския пазар. 70% от европейската економика е секторът на услугите, но услуг, директивата знаете, за услугите е доста ограничена. Бъдещето на Европа е економика основана на знанията и сектора на услугите. Затова комисията трябва да внесе предложения, чрез които вътрешния пазар ще се основава върху економика на знанието. По този начин Европа ще стане водеща економическа сила в света. Благодаря ви, госпожа Берез, за две минути. Благодаря ви, госпожо председател, господа председатели. Какво може да предложи Европейския съюз като най-доброто си оръжие срещу кризата. Това е стратегията Европа 2020 година, но когато чета текстовете за економическото управление, виждам, че има огромни противоречия. Имаме економическо управление, имаме пакт за стабилността, говори се за координирана стратегия, но се преминава към стратегия за наблюдение и надзор. Това означава, че Вашингтонския консенсус се превръща в брюкселския консенсус. Говорим за структурни реформи, но дали вие тук имате предвид намаляването на заплатите и увеличаването на възрастта за пенсиониране. Ние имаме нужда от реални структурни реформи, имаме нужда от публични инвестиции в образованието. Знаете ли, че за целият период на действието на Лисабонската стратегия половината държавите членки намалиха своите бюджети за образование? Дали вие наложихте някакви санкции спрямо тях? Европейският съюз никога няма да изпълни стратегията до 2020 година, ако не инвестираме в бъдещето. А... И когато вие анализирате разходите на държавите членки, вие не разглеждате качествените аспекти – вие искате да държавите членки да извършват пенсионно сигурителните реформи въз основа на капитализацията, но не гледате дали се инвестира в образованието. Ако разгледаме ситуацията днес в Ирландия, има едно нещо, което ме шокира. Всеки ден се наливат пари, за да се спасят банките а все повече ирландци, то млади ирландци напускат страната си. Това не е Европейския съюз, който искаме да имаме. Трябва да се подпомагат хората в Ирландия, а не ирландските банки. Вие изобретихте тези проверки за издръжливост на банките с цел да спасите банките. Опасявам се, че в крайна сметка ще има още повече проблеми и вие само ще провеждате проверки за издръжливост и за безопасност за банките, заец. Но защо да не проведете подобна проверка и за Европейската комисия? Аз лично бих приветствала тази идея. Комисията трябва да поема инициатива и да отговаря на проблемите. Що се отнася до Европейската Централна банка, е загрижена от нещо, което не е част от техния мандат. Те са повече загрижени от заплатите, а не от стабилността на банковата система. Необходимо е банката да внесе предложения, Европейската централна банка и вие трябва да ги отчетете. Това вече и за еврооблигациите и за данъка върху финансови транзакции. Трябва да се вслушате в тези, които ви предлагат да се имитират еврооблигации. Благодаря ви. Госпожа Ек за минута и половина. Так, фру талман. Аз ще говоря на шведски. Съвета говори на последното си заседание и за безопасността на реакторите, в това число и на европейските. По тази тема в момента се водят преговори и в парламента. В четвъртък ще гласуваме по резолюция по този въпрос. Е, мисля, че е, е, мнозина бяха на мнение, изхождаха от това, че стрес, стрес тестовете се прави от десетилетия, част от стандартната политика за безопасност. Това обаче не е така. В Заключенията на съвета са твърде слабо формулирани. Трябва да тестваме не само техниката и географското положение, а, а и а, а, а, реакцията при множество рискове. А, не можем да допуснем правителствата сами да се проверяват. Това трябва да стане от независими експерти. Много прозрачно в присъствието на комисията, ако изобщо искаме да има някакво доверие към тази техника и за в бъдеще казахте. Трябва да се здобием с ново доверие към институцията, която толкова, е толкова стара, колкото Европейски съюз. Трябват не европейски норми за безопасност. Трябва да направим така, че съвета да излезе с предложения за альтернативни енергийни източници. Госпожа Форд за една минута. Най-важното заключение на съвета не беше откроено в а, заглавие във вестниците, а именно, че единия пазар има да играе ключова роля за растежа, но всичко това са приказки. По економическото управление има вече опит за разводняване на пакта за еврото. Когато говорим за подпомагане на бизнеса, не се справяме по-добре. Има най-различни кампании, които се водят, но когато говорим за малкия бизнес, много малко от нас се отзовават на подобни кампании. Комисията обещава да създаде повече възможности за използване на рисков капитал. Но е време да предприемем действия. Девет държавни глави подписаха писмо за бизнес, иновации и растеж. И аз ги подкрепям. Благодаря. Следващия оратор е Майор Ореха за две минути. Госпожо председател, Европейският съвет прие поредица от мерки, които са свързани с управлението, фискалната консолидация и конкурентоспособността. Всички тези решения са във вярната посока. 16 от точките в заключенията се дължат на добрата работа на президента Барозо и а, господин Ромпо. Искам да поздравя и двамата, защото мнозина от нас оценяват високо това, което вие правите начало на европейските институции. Има економическа криза, но има също криза с доверието има политическа криза в Европейския съюз. Не става дума само за конкретни въпроси. Имаше регионални и национални избори, които се провеждаха в момента, когато се провеждаше съвета. И това показа колко нервни са всички, колко екстремни са позициите. И че има затваряне в себе си, прояви на национализъм. Не трябва да гледаме само на политическите и економически последици. Не трябва да говорим само за разделение между севера и юга, както спомена една от колежките. Ние говорим за нова ера. Много кризи се натрупваха през годините, без да бъдат решавани. Затова сега сме в нов етап, нуждаем се от нови нагласи, от нови институции. Ако искаме нещата да се променят, трябва да променим самите себе си. Това трябва да бъде отправната точка. Европейския парламент трябва да помисли как може да се промени, за да може да отговори на това ново време, на тази нова ера. Също се отнася за съвета Европейската комисия, както и за всички нас като а, отделни граждани. Благодаря. Сега дам думата на господин Санчеш Преседо за две минути. Благодаря, госпожо председател, председател на комисията, председател на съвета, колеги. Това е първата криза в еврозоната. Когато кризата се случи, ние осъзнахме, че Европейският съюз не е в състояние да реши тази криза. И имаше много провали, например, неуспех при спасяването на економиката, нямаше мерки за повишаване на конкурентоспособността и имаше сериозни различия в рамките на еврозоната. Видяхме, че има стъпки за да се придаде възможност, да се даде възможност на Европа да говори в един глас. Видяхме, че не успява общата парична политика. Видяхме ясни неравновесия и няма национални решения за кризата. Някои хора може би мислят, че това е възможност, но те не живеят 21 век. Затова смятам, че сключенията на съвета предлагат правилната посока. Един важен момент е въвеждането на европейския семестър. Беше въведен постоянен механизъм за стабилност. Разбира се, необходимо е да се приеме от парламента законодателен пакет за тази цел. Разбира се, има напредък, но много предстои да се направи. Кризата продължава. 20 милиона души са безработни. Виждаме тъмни облаци на хоризонта. Необходим е един пакт за гражданите, за хората, защото економическите ограничения са само едно измерение. Имаме нужда от политика за растеж и инвестиции, които да ни позволят да осъществим целите на стратегията Европейски съюз 2020 година. Необходимо е да бъдат рекапитализирани финансовите институции и няма нужда от европейска политика за повишаване на производителността. Благодаря ви. Сега господин Стречек за една минута. Пани председайци, то, че се... Госпожо председател, това, което се случи на 24 и 25 март 2011 година, и съдържанието, което бе прието от Европейския съюз е излиз влизане през малката врата в економиката. Създаването на еврото показва, че е, е тези, които взимат на решения, не познават е, историята. Пакта за растеж бе приета за да е, се бори срещу кризата, но в крайна сметка никога не беше прилагане. Вижда, виждаме какви разлики има между различните економики, разликата в инфлацията, в безработицата. Смятаме ли, можем ли да смятаме, че в рамките на Евро плюс нещата могат да се променят? Господин Анджел има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Е, е, е, благодаря, господин председател на комисията. Всъщност искам да ви поздравя за резултатите от съвета на 23-24 марта, специално за европейския семестър, но също така и за нещо много по-трудно, а именно създаване на институция да се институционализира механизма за стабилност. Е, е, е, всичко това беше решено за на срещата на върха за Европлюс. За съжаление обаче нещата не са окончателно приключени и това е сигнал към държавите членки, но и сигнал към съвета, защото по този начин беше приключен пакета, но щеше да бъде много по-добре да се занимава знаем е, това три месеца по-рано, за да може кризата да бъде под контрол. Е, специално е, в моята страна, Португалия, нещата може би нямаше толкова много да се влушат. Португалската народна партия, която е член на Европейската народна партия, от все сърце се стреми е, да, е, да предложи необходимите мерки е, за еврозоната и изобщо за Европейския съюз. За разлика обаче сегашното социалистическо правителство в никакъв случай не се стреми да предостави необходимите гаранции на Европейския съюз е, в условията на кризата. Това е ясно. Аз няма пред Европейския парламент да ви занимавам с нашите е, вътрешни национални и вътрешно партийни проблеми, но искам да ви кажа, че е, нашата партия поема ангажимента да е, е, спази е, необходимите строги мерки, които се изискват от нашата страна. Благодаря ви много.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 госпожо председател. Мисля, че това ново споразумение е едно от истинските успехи на унгарското председателство, но това е, е консервативен успех. Е, всъщност ние е, всички зависим от единството, но е много тъжно, че четири страни с консервативни правителства не се съобразиха с това и мисля, че всъщност те се обръщат на 180 градуса. Унгарското правителство е, предложи този, който не предпазва, не, не, не спазва тези изисквания, всеки, който не ги спазва, всъщност изостава. Е, защото ние трябва е, по-скоро да иновираме, отколкото да променяме данъчните правила. Не трябва да създаваме данъчна конкуренция. Бихте ли ми обяснили нещо? Когато говорим за валутата, никога не се говори за данъчните убежища, но също всъщност това е проблем, който засяга европейските граждани. И мисля, че ние, ако, ако пренебрегнем това, допускаме грешка. Мисля, че трябва да очакваме много повече от съвета и от комисията. Аз искам сега да кажа нещо и за Япония. Там много хора изчезнаха. Има милиони, които са безработни след това бедствие. Как ще изрази Европейския съюз своята солидарност? Това е негова основна ценност. Всъщност това бедствие засегна и енергийните пазари и ще определя и политическата среда, и околната среда. В света ние трябва да работим по ядрената безсигурност, ние трябва да създадем нови е, стандарти за ядрена сигурност. Трябва да инвестираме повече в научно-изследователска дейност, да подобрим енергийната политика на Европейския съюз, да поставим ударението върху енергийния микс. Това са цели, е, които вече са изложени в стратегията 2020 и трябва съвета и комисията да ни водят към постигането на тази програма. Пожелавам ви успех! Господин Карас има думата, но аз не го виждам в залата. Сега фрау Подимата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Е, искам е, не искам да подценявам резултатите от е, последната среща на върха, но има основни решения, които са взети преди години, все още не са изпълнени не се стига до успех, защото а, постоянно се правят сравнения с миналото. Тук сега става въпрос колко ефективно се справяме ние с кризата. И за съжаление, ефективността не е много висока. Когато погледнем и пазарите, колко високи са разходите, свързани с кредитирането и не на последно място в държави като Португалия. Също и гражданите не смятат, че действаме ефективно, защото те смятат, че Европа не е част от решението, а част от проблема. Европейския парламент прие две резолюции с широката подкрепа на всички политически групи и беше подчертано, че тук а, се прави опит да се намери решение на тази задълбочаваща се економическа и финансова криза. Също така трябва да се провери и подходът свързан с емитирането на еврооблигации. Комисията каза, че Емитирането на тези апликации може да представлява опасност за държавите членки с здрави економики но има държави членки, които изпитват големи затруднения. Също така става въпрос и за обявяването на несъстоятелност. Процедурите са различни в държавите членки. Ако искаме частния сектор да участва в разпределянето на разходите и да поема своя справедлив дял, от а, разходите трябва да се проверят а, други решения. Трябва а, да се помисли за финансирането. Господин Ковачев. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин Барозо, уважаеми господин Рампой. Кризата, в която се намираме в момента, потвърждава нуждата от визионери в Европа. Не само сред хората, които взимат решения, но и сред гражданите. Тъжно е, но и е истина загубихме много време и пропуснахме много възможности през годините на растеж. създаването на единната валута е безспорен успех той обаче изглежда като една красива къща със счупен покрив. нанесохме се през сухия период а сега е дъждовно вали в еврозоната вали висок дефицит и задлъжнялост ниско кредитно доверие. пактът евро плюс и решенията на съвета са стъпка в правилната посока икономическия семестър е мярка която ще направи икономиките и бюджетите ни по координирани и по устойчиви във финансови кризи. радвам се и е правилно решението на шестте страни извън еврозоната включително и моята страна българия да се присъединят към пакта за да могат активно да участват в процеса на взимане на решения по икономическите политики и да не позволи европа да се разделя от различни стандарти и принципи сигурен съм че рано или късно европейските икономически политики трябва да се основават на общностния метод а не на междуправителствения както е сега и не е може би далече денят когато ще има нова междуправителствена конференция или защо не конвент по въпросите на икономическото и политическото управление на европа. приветствам заключението на съвета свързани с либия. европейският съюз трябва да се ангажира активно при изграждането на демокрацията след края на конфликта и да помогне на либийския народ да изгради правова държава и гражданско общество това ще бъде разбира се сигнал и за останалите държави в региона че европа стои зад легитимните искания на гражданите. европа също трябва да извлече своите поуки от кризата в либия и в целия арабски свят. какво можем ние още да направим за нашите съседи нашите близки съседи на юг? дали можем да използваме нашия опит от източното партньорство в средиземноморието? и накрая господин ромпой и господин барозу европа има нужда от оперативни сили за бързо реагиране които да могат да изпълняват мисии под флага на европейския съюз. за целта е необходимо повече способности и повече интеграция в областта на сигурността и отбраната разбира се без да дублираме или без да заменяме нато. благодаря ви. Благодаря. Е, господин председател Ван Ромпой, е, ясно е, има очевидни неща във вашите заключения, срещу които ние не можем да се противопоставим. Строго управление, никой не може да бъде срещу това, но строгост не означава е, нулев дефицит за следващите поколения. Необходимата конкуренция на Европейски съюз трябва да се, конкурентоспособността трябва да се подобри. Обаче това не трябва да става със съкрещение на социалните разходи цели. Тази конкурентоспособност се постига чрез научно-изследователски дейности и изобщо чрез е, чудесни резултати. Тук всички сме съгласни, че еврото е нещо положително. Обаче трябва да разберем дали модела, при който всеки ще се свие в себе си и всеки трябва да говори за собствената си конкурентоспособност, за рейтинга си на рейтинговите агенции и възможно най-малка вноска в европейския бюджет или по-скоро солидарен модел, който е единствен допустим е, при който социалните стандарти се вдигат на високо, да има социален диалог с социални минимуми навсякъде в Европейския съюз и механизъм за е, облагане на заплатите, който да се запази. Трябва да има солидарност между поколенията, е, чрез пенсионни системи, където има адекватно ниво, което се изисква и от Европейския парламент. Държавите членки се поддадоха на натиска на финансовите пазари, но Европейската централна банка трябва да се засили, трябва е, кредит кредитните агенции по-добре да се регламентират, да има модел на солидарност, който да гарантира навсякъде засилен европейски бюджет и всички реформи, които са необходими и накрая да се създаде данък върху финансовите транзакции. И всъщност вашите заключения се основават на идеология, при която се смята, че задълженията на държавите и дефицита са основни за кризата, докато това далеч не е един, единствената причина причина. Без да има идеологическо осъзнаване от страна на съвета, ние няма да излезем от кризата, ние нямаме доверие към гражданите, има и ясен демократичен дефицит и в съвета всъщност не се е, смята мнението на парламента и отхвърлянето на е, това, че от страна на гражданите от Европейския съюз. Господин Тай за две минути. Благодаря, госпожо председател. Ние тук работим много усърдно и се взеха мерки така, че Европейския съюз да може да създаде едни справедливи условия за живот на всички свои граждани. По отношение на заключенията на срещата на Европейския съвет, на първо място разходите за заплати и конкурентоспособността. Кризата занима редица от правителствата, също Европейския съвет, комисията и така нататък и бяха обсъждани елементи за стабилизиране, които ще помогнат да се оздрави економиката. Но сега изведнъж се прокрадва страх че се поставя акцент върху разходите за заплати в пакта Евро плюс. Искам да попитам вие какво мислите по този въпрос, господин председателю. От синдикатите се чува едно и също. Въпроси свързани с формирането на заплатите. И в крайна сметка, ако нещата се регулират прекалено много, държавите членки ще изгубят своята свобода на действие по отношение на формулирането на заплатите. Трябва да се помисли по тези въпроси, когато мислим за спасяването на света. В заключение искам да кажа следното. Аз прочетох едно изречение, едно малко изречение което се отнасяше до ангажиментите от страна на съвета. Мога ли да заключа от това дали има някакъв консенсус за а, приемане на тази обща корпоративна данъчна основа? Господин Арсенис. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на председателя на съвета и на комисията, че сред нас госпожа Подимата е, говори за финансовите аспекти. Аз обаче искам да се спра на ядрената енергия и енергетика. Какви са заключенията и полуките, които можем да извлечем от случилото се в Япония? Никога не сме готови, никога не можем да предвидим всичко. Второ, е, ядрената енергия не е сигурна. Какво правиме в момента? В момента ние казваме, че Япония не е, е, направила каквото трябва. Не, не е вината в ядрената енергетика, а в управлението й от Япония. Какво ще направим? Ние ще извършиме стрес тестове над нашите АЕЦ и след това ще развиеме тези, които е, уж със сигурно. Но на практика ние няма да сме извлекли полуките от случилото се в Япония. Ние не отговаряме, както направи Япония, ние, на а, страховете. Да, ние можем, ние можем да се погрижаме за гражданите, които живеят близо до АЕЦ в случай на инциденти, но, баш, но необходимо е да се престане с строителството на АЕЦ, да, да се престане с инвестициите в ядрената енергия, а в фотоволтаичната и в други енергии от е, альтернативни източници. За това, господин Баросо, за това, господин господин Фан Ромпой, е, вие носите голяма отговорност, ако не вземете необходимите мерки веднага, господин Сарнополски. Sie haben das Wort, Herr Kollege. Thank you. Thank you, Madam Chairman. Благодаря. Е, всъщност искам да се спра на три въпроса. Първо, аз мятам, е, че съвета и среща на държавните глави е, доведе до положителни резултати, които са много важни, защото всъщност ние така взехме под внимание цялата обстановка и аз приветствам тези открита формула, която приобщава всички Европлюс, която вие знаете, че ние не сме член на еврозоната и както знаете, го вие господин Ромпой. Едновременно с това европейския стабилизационен механизъм става една спасителна мрежа. Можем ли да решим, че двата механизма, които са Европлюс, които са задължения, които трябва да се спазват и поведението в макроекономическата и макрофинансовата политика, но всъщност тази спасителна мрежа остава открита, за да има конвергенция и солидарност, за да могат да бъдат приобщени повече хора, не е, отхвърлени. Второто, което искам да кажа, е свързано свързано с политиката ни на съсветство. Всъщност ние трябва да стимулираме страни от, на юг от нас, обаче това е важно и защо за цялостната ни политика на съседство. Надявам се, че е, ако прочетете документа е, от Аштън и Фуле отиват е, много повече и са много така великодушни към обществата и много изисквания има към властите и правителствата. Ние не трябва да бъдем късогледи и да се занимаваме занимаваме само с нашите интереси. Трябва да има по-демократичен подход, да няма политика, от, от политика на статуквото да се мине към политика на прехода. Обаче не трябва да е, се създават и нов рай. Това трябва да се отнася и към източните ни съседи. Е, трябва да има е, общества, които да са насочени към демокрацията, а не към авторитарни режим, както беше до сега. И трето, връзките между Европейския съюз и НАТО. В Либия има нов експеримент за връзките и сътрудничеството сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО. Е, това все още не се разбира до край е, и това е, е стар опит има в Афганистан. Едновременно с това тази връзка е много важна и нека сега да очакваме успех. Благодаря ви. Благодаря за господин Каринс за две минути. Госпожо председател, уважаеми колеги! Смятам, че ясно трябва да разграничаваме между миналото и бъдещето. Когато говоря за миналото, казвам, че а, трябва да се намери едно едино решение за Гърция и за Португалия да а, бъдат отписани а, дълговете. Обаче не трябва да се наказва да в тези държави за грешките на частния сектор, а именно банките. Относно бъдещето искам да кажа следното. Трябва да отправим поглед напред и да видим каква е нашата цел а именно да се гарантира растеж в Европа. За да постигнем тази цел, имаме нужда от съответните средства. Този въпрос беше а, обсъден с а, съвета, и, а именно да се а, гарантира гарантират ниски а, публични дългове в държавите членки, да се създаде сигурност на финансовите пазари и да се ам, намалят лихвите. Когато предприятията се развиват, те инвести... инвестират, когато инвестират, има работни места. От това има нужда в Европа. Когато а, намалим разходите на правителствата, за да се намалят и дълговете, това няма да поощри инвестициите. Беше казано, че имаме, имаме нужда от инвестициите инвестиции, но не трябва и да спестяваме прекалено много, за да излезем от кризата. Искам да говоря за моята а, родина. А, още от а, преди две години предприехме економии. През 2011 една трета от бюджета беше а, отделен и предоставен за инвестиции. Ако не го бяхме направили, нямаше да стигнем там, където сме днес сега. Господин Маринеско. Благодаря, госпожо председател. Европейския съвет направи крачка напред със създаването на този механизъм и приемането на инструменти за промяна на договора. Това ще създаде наистина един последователен механизъм, който може да ни помогне по време на криза. Но при всички случаи то е добре, но по-добре да не трябва да го използваме. Тоест, да прилагаме по-скоро принципите на добро економическо управление. Е, е, необходимо е стабилност за всички държави членки, независимо дали са е, членове на е, еврозоната или не. Това, че те се, другите се присъединиха към пакта плюс е добра крачка. Това ще а, е, даде по-голяма стабилност на целия Европейски съюз, ще дадем нови възможности за, по-добре, за по-добро образование и за развиване на трудовите пазари. Успехите на, структури, на структурните реформи зависят от е, функционирането на единния пазар, за да може да се създадат работни места за това ние приветстваме решението на комисията да се насърчава приемането на Single Market Act до 2012 година. Аз се, се съжалявам, че между мерките не е споменато необходимостта всички е, трудещи се в Европа да се радват на е, свободно придвижване, а не само стоките. Господин Бозотилов.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 Аз, е, аз мисля, че е, войната в Либия вече се пренася в е, Европа, специално в Лампедуза и в Малта. В моята страна има два страхове. Първо, не се знае колко човека ще дойдат. Нямаме отговор на този въпрос, защото просто не знаем колко човека ще пристигнат. И вторият ни страх е, че не се знае дали всъщност Европейски съюз ще ни окаже някаква помощ. Това е страх, обаче на който можем и трябва да отговорим защото има механизъм за солидарност. Той съществува в директивата 55 от 2001 година. И какво трябва да направим? Всъщност да си послужим с нея. Сега е, мисля, е, че комисията е, се страхува да я приложи, защото няма мнозинство в съвета. И искам да призова председателя Баросо и да не изтъква тази причина, защото комисията трябва да поеме ръководството, да поеме политическа инициатива, за да направи предложение, за да може този механизъм за солидарност да се приложи. Освен това, комисията твърди, че все още не знаем е, колко, е, какви са цифрите, че цифрите са големи, е, че едва ли не те може да са малки, но по европейски стандарти, но всъщност да са големи за малка страна, която ги поема. И заради това искам да призова председателя Баросо да приложи механизма за солидарност и председателя министрия Ван Ромпой. Е, както каза той, е, пред е, съвета на министрите трябва да подкрепят, да проявят солидарност и то конкретна солидарност. Господин Килотил за минута и 30 секунди. Уважаеми господа председатели, Виждаме, че реакцията на Европейския съвет води до задоволство. Но това, че дебатираме тази тема тук днес означава, че кризата не е преминала. Финансовата ситуация в много държави членки остава несигурна. Господин Ферховщад казва, че има мерки, които са предприяти, но кризата не е преодоляна. Проблемите остават. Е, това се дължи на липсата на подходящите инструменти. Трябва да се извадим полуки и да видим защо се стигна до тук. Защо се стигна до тези а, високи нива на дефицит и задлъжнялост? Къде се крият грешките в държавите членки или в европейските институции? Трябва да а, се направят заключения, които да обхващат всички а, участващи страни. Основният въпрос, който остава да бъде обсъден е конкурентоспособността. Мисля, че ам, единния вътрешен пазар, предложен от комисията, ще е прекалено амбициозен. И не на последно място, тази седмица новото естонско правителство ще а, влезе официално в длъжност. Виждаме, че естонските гласо, гласоподаватели подкрепиха а, правителството с голямо мнозинство, независимо, за, независимо от мерките, предприяти от това правителство за съкръщаване на бюджета. И така, уважаеми колеги, преминаваме към процедурата свързана с привличане на вниманието. Искам да ви кажа как ще процедираме. Има 20, поне 20 души, които искат да вземат думата. Виждате, че вече помолих началото на гласуването да бъде отложено с 10 минути, така че господин Бароз и господин Варомпой да могат да се изкажат спокойно, без да бъдат обезпокоявани от колег, колегите, които ще влязат в залата. Освен това, искам да кажа че а, ще могат да се изкажат 12 или 13 колеги. Няма да успеем да чуем всичките. И така започваме. А, о, преди това още нещо. Моля, внимавайте. Аз ам, ще кажа името на колегата, който ще се изказва и ще кажа името на следващия колеги. Сега колегата Мегинес, а след това господин Лайхтфрид. Благодаря, госпожо председател. Много може да се коментира по заключенията на съвета с оглед бъдещето, но ако аз слушах Катрин Дей миналата седмица, която каза, че слънцето вече не, не, гре, не грее над Ирландия но стрес-тестовете и мерките на новото правителство, надявам се, ще доведат отново слънцето в Ирландия. Но наистина те носят едно много тежко бреме за всички. Между, между, между, Междувременно раз, раз, размахваме пръст, размахваме показалец срещу лошото управление в някои е, страни, но нека не забравяме, че банките са онези, които доведаха го кризата, но днес имаше някаква е, лъчна надежда в е, Ирландия. Защото мисля, благодаря, казва председателя, прекъсвайки оратора. Имате само една минута, за да се изказвате в рамките на процедурата качти ай. Ако искате и другите да вземат думата, много ви моля, не говорете повече от една минута. Ще бъда много строга. Господин Лайтфрид. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господа председател, има един въпрос. Добре, е, че стигна до едно единодушие. Добре е, че европейската економика, европейската валута са по-добре защитени. Но е, има до, вече достатъчно мерки, свързани с защита. Трябва обаче да се предприемат стъпки напред, да може да се гарантира тази закрила и защита в дългосрочен план. Ето защо аз смятам, че в тази насока се прави малко. Защо се инвестира в износа на банани, краставици и така нататък, а не се инвестира в университети, училища и наука? Това са въпроси, по които трябва да помислим. Казва се, няма пари. Може би трябва да има преструктуриране на разходите. И трябва най-накрая да се е, обърне внимание на тези, които винаги се облагодетелстват от тези несигурни условия. Господин Барозо, какво се случи с е, финансовия данъка върху финансовите транзакции? Вие на страната на граждани ли сте или на, на страната на индустриалците? Благодаря, госпожо председател, господин председател на Европейския съвет, господин председател на комисията. Всъщност аз е, искам да благодаря на председателите на политическите групи, че е, е, отпадна заседанието на председателския съвет, за да може тази дискусия по член 15 да се проведе в 15, в, днес в пленарна зала. Сега по механизма за стабилност искам да задам въпроса за политическия контрол в духа на това, което каза Лела Масур, но също така и проблема за регулирането на този механизъм и да разбера е, кой всъщност ще освобождава от отговорност е, по силата на този финансов инструмент. В заключение искам да задам следния въпрос. Дали всъщност не е дошло време комисията да изготви цялостен доклад за публичната подкрепа за кредитните институции и особено за финансовите потоци към суверения дълг. И накрая искам да предложа да има публична е, агенция за кредитен рейтинг, да се разгледа тази въпрос, като си има предвид предвид проблемите с частните агенции, защото кредитният аген... рейтинг на една държава е различно от отделни предприятия. А сега господин Уотсън. Благодаря, госпожо председател. В началото господин Фан Ромпой спомена, че за 49 дни са били проведени три европейски съвета, които са взели важни решения и една среща на върха. Е, тук като преди е, срещите са били на всеки три месеца. Но тук става дума за един конкретен отговор на конкретно предизвикателство в момента. Но в момента сме изправени пред друго предизвикателство, възможността да задълбочиме конкурентоспособността. Но какво става с познанието? Малък брой университети, е, е, инвестиции в е, научната и развойна дейност, които дори не достигат тези в раз, бързо развиващите се економики, не, недостат, недостатъчно координация. Ние трябва да създадем програма за европейските университети, които да генерират челен опит. Благодаря ви, господин Грам. Благодаря, господин председателю. Тук се говори за единия пазар и за пакета Евро плюс Имам въпроси. Дали е Съвет е съгласен, че Европейската Централна банка обяви, че допълнителен механизъм за стабилност ще е необходим. Може ли професионалистите тук да потвърдят публично това, което обсъждат помежду си? В Ирландия беше проведен стрес-тест и на банките, и на ядрените инсталации, но трябва да се провери солидарността на държавите членки, дали и съвета и комисията смятат, че има възможност за по-голяма солидарност и дали това е добре. Господин Паска, след това господин Бранс. Слово едно за тем рокование Ради Европска. Благодаря, господин председателю. Важната тема, обсъждана по време на Европейския съвет, беше създаване на механизъм за стабилност в Европейския съюз. Е, този въпрос обаче трябва да бъде обсъден с експертите в държавите членки, защото госпожа Радичова, когато се върна от Брюксел, е, констатира, че в националния парламент няма мнозинство в подкрепа на е, това предложение. Условията за спасяване на фалиращите е, държави трябва да бъдат е, обсъдени допълнително в е, националните парламенти, защото, както се вижда, в някои национални парламенти тези мерки не се подкрепят. Господин Брон, след това господин Кели. 5 Всъщност по член 5 се говори, че ще има мерки за политически, за да има, за да няма дисбаланс в економиката и да се подобри конкурентоспособността. Обаче всъщност въведението се говори за насършаване на търговията с трети страни, особено с тези страни, които сега излизат на пазара, но всъщност това е основната причина за дисбаланс в търговията и възможността ни за конкурентоспособност. Е, така че ние трябва да се борим с с е, промишленото производство, което се внася от там. Обаче трябва ли да сваляме нашите заплати до техните ниво? И това се подчертава на страница 16 за засилване на конкурентоспособността. И там се казва, че ще се прави оценка на заплатите и е, за това как да се увеличи конкурентоспособността. Обаче нека да видим как да стане това. Искам да ви кажа, че всъщност заплатите се свалят, за да могат стоките да станат конкурентоспособни е, в сравнение с новите пазари. Примерно това е нещо е, света я светих. Е, трябва ли всъщност да е, залагаме заплатите на европейските работници? Благодаря на господин. Аз по тази причина кризата, знаете, удари много лошо Ирланд, Ирландия и ирландския народ. Но това до, до голяма степен зависеш, беше предизвикано от корпоративните банки, а не от ирландския народ. Затова аз искам две неща. Ще се, нам, ще се намалят, ще намалят ли, ли, ще се намали ли лихвения процент? Аз благодаря на господин Барос Иван Ван Дромпой за това, което ще направят в този, е, в този смисъл. Е, и отделните хора трябва да, да имат гаранции за да могат да правят инвестиции и да има достатъчно гаранции, за да е, използват евробондовете. До това трябва да се вземат е, мерки. Благодаря, госпожо председател, господин председател. Скъпите заключенията е, за политическата економика и за пакт Европлюс отваря европейска пандора, където се говорят само думи. Е, всъщност цялата социална защита се поставя под въпрос, индексация на заплатите, връзката между производство и заплати, намаляване на покупателната способност, увеличаване увеличение на пасионната възраст. Това само са примери за мерките, които ни чакат. Съветът не, не се е получил от кризата. Е, трябва ни е, политика на бюджетна отговорност и на економии. Никой не го оспорва, обаче не може гражданите да носят е, цялото бреме. И вие много бързо забравихте финансовия сектор, банките, които всъщност трябва да направят необходимите усилия, защото те са отговорни. И според нас трябва да има данък върху финансовите транзакции. 16 милиона европейци е, са е, безработни, цените непрекъснато растат, а съвета е, кара трудещите се да понасят бремето, а не капитала. Това е недопустимо. Сега господин Табачи, след това господин Обамая. Благодаря. Господин Фан Рампей, твърди, че пакта Европлюс е нова крачка към координацията на европейските економики економики и една крачка напред към макроекономическа координация. Да, това е наистина е нова ера в... Ще отвори нова ера в, в Европа. Е, Господа Унгарското а, правителство каза пък, че, че, че това е нов стълб в економиката. Но, за съжаление, Унгария не е от страните, които се присъедини към този пакт. Е, никой, е, много от е, унгарските економисти и от унгарците не разбират защо правителството взе това решение и тях, техния аргумент, че, че това е, ще бъде една, е, едно препятствие към да, данъчната конкурентоспособност и конкурентоспособността въобще, не е правилният отговор. Благодаря, господин Обермайер. Благодаря, госпожо председател. Европейския съюз е, е пазител на договорите. Виждаме, че атомната енергия беше потискана години наред и имаше сътрудничество с Кадафи също е, години наред. Виждаме, че спасителните мерки в Гърция, в е, Португалия и в Ирландия допринесе само за облагодетелстването на спекулантите. Значи за държавите в Европейския съюз, които са изпаднали в несъстоятелност, това означава началото на края на тяхното евро. Какво да се направи е, сега? Дали да се гарантира сигурността на ядрената сигурност? И да не се е, стига вече до такива спекулации, все едно сме в казино. Госпожа Гомеш. Е всъщност виждаме, че е, тези, които ни тикат да взимаме помощ, всъщност не ни помагат. Е, не ни помагат, защото аз мисля, че се говори за солидарност и така нататък. Това са само приказки и всъщност банките ни тикат към все по-голямо задлъжняване. Е, и всичко е, за сметка на гражданите. Е, този Европлюс е нещо неолиберално. Тези еврооблигации всъщност са нови финансови транзакции, които с нищо не променят макроекономическия дисбаланс и мисля, че банките трупат огромни печалби, а всъщност обезкървяват бедните. Защо комисията и съвета са толкова, е, е, толкова радушни за данъчните мерки. А какво да кажем за финансовото регулиране? Защо остават тези черни марки за корупция, е, данъчни убежища и организирани престъпност? Госпожа Бенова, госпожо председател, госпожо господа председатели, е, всъщност е, бих искала да привлека вниманието ви върху един проблем. От една страна се говори за мерки за економии, от друга страна мерки за растеж и всичко това може да има пагубен ефект върху нашите економики. Ние трябва да насърчаваме е, растежа и заетостта, но става так му обратното. Кризата засяга трудещите се. Те губят работните си места, а след това трябва да да понасят е, и мерките за економии, които им налагат правителствата. И после е, трябва да е, всъщност е, прибягва до спестяванията си. Обаче, е, е, кой трябва да бъде наказан? Е, трябва да бъдат наказани тези, които сега ни карат да вадим кестените от огъня. Ние трябва да спасим и еврото и мисля, че трябва и частния сектор да се намеси. Госпожа Вертман и господин Балцитис ще бъде последния, който ще вземе думата. Благодаря. Благодаря. Беше. Аз призовам всички да спазват критериите, които са били фиксирани, защото в противен случай гражданите ще платят цената на, взетени, на взетите е, решения. Ако всички прилагат е, мерките за бюджетна дисциплина, е, то тогава ще има успех. Станалото в Япония показа, че природата може да бъде по-силна от е, човешкото същество и че дори предпазливостта не може да помогне. Нека да престанеме с използването на ядрената енергетика и да се обърнем към альтернативите източници на, Европа, на а, енергия. Господин Белситис. 15 души вече взеха думата, Место 5. Вярно, че е, тази тема е много важна. Да, хубаво е, че Европейския съвет успя да постигне съгласие по много важен въпрос. Един от приоритетите ще бъде въпроса за европейския семестър. Аз мятам, че тук трябва да се даде приоритет на достойни за доверие бюджети на държавите членки, да има данъчна устойчивост и тогава държавите членки ще могат да се възстановят. Важно е усилията за консолидиране да се заменят с структурни реформи реформи, най-вече чрез е, е, прилагането на, приоритетите от стратегията 2020. И трябва комисията да играе важна роля, е, която трябва да прави отговорен надзор върху действията на държавите членки. Как програмите за конвергенция и стабилност се прилагат на национално ниво? Има още загриженост за Европейската централна банка, подхода на комисията и на съвета към банките и агенциите за кредитен рейтинг. Сега ще дадем думата на господин Барос от името на комисията. Господин Барос. Е, Благодаря, госпожо председател, дами и господа депутати. Що се отнася до оценката на последния Европейски съвет, мисля, че моят анализ беше доста балансиран и разумен. Струва ми се, че трябва да признаеме, че направихме е, много важни кратки напред е, спрямо структурата и, и ако е, разгледаме направеното сега, мисля, че наистина можем да отчетем успех. Механизма бе под, подкрепен, както и реформата за промяна на договорите, за да може да се създаде този нов инструмент. Така че нека бъдем честни. Мисля, че наистина е, има успех, има напредък за, в отговор на кризата. И, и успяхме да наваксаме някои е, пропуски от миналото и, разбира се, е, аз го казах, мисля, че всичко това не е достатъчно. Едно е да разполагаме с структурата, с, е, с инструментите, но наш, важно е приложението. След това ще дойде теста, след това ще видим какво ще направят правителствата и Европейския съюз, за да изпълнат тези инструменти с съдържание. Същевременно обаче, мисля, че е, аз признах, че комисията искаше да може да, да а, предложи по-амбициозни планове. А, знаеме, че а, ня, някои бяха за повече гъвкавост а, за механизма за стабилност, но за, със съжаление не можахме да постигнем по-голям консенсус. Въпреки това смятам, че не трябва да отхвърляме и е, да отричаме постигнатото. Някои смятат, е, че комисията трябва да прави допълнителни предложения. Всичко, което бе изречено тук, вече е било предложено от комисията. На 9 май 2010 година е, комисара Рен и самия аз внесахме а, предложение за изцяло общностен метод на прилагането на пакта. Е, е, включително и е, Joint and Several Guarantees. Но това бе отхвърлено от държавите членки. Но, господин, вие сте много важни, но държавите членки са от огромно значение. Господин Перховщад, ние внесахме подобно подобно предложение, което бе отхвърлено от, голяма, от голямото мнозинство на държавите членки. Що се отнася до, е, до е- единодушието или мнозинството е, относно механизма за стабилност. Сами аз настоявах и разговарях с много държавни глави, за да приемат е, правилото на квалифицираното мнозинство, но те отхвърлиха. Разбира се, може би можем да настояваме, можем отново да правим предложение, но същ, същ, същевременно знайте към кого трябва да отправите исканията си. Ние, комисията, направи много амбициозни предложения в областта на стрес-тестовете и Европейската Централна банка предложи едни прозрачни стрес тестове за Европейската банка. Колкото колкото до еврооблигациите, говориме за еврооблигации от 30 години, но държавите членки отхвърлят тази и това предложение. Самия аз Предложихте да бъдат вписани в, бъдещата финансова рамка, да имаме поне а, проектооблигации, еврооблигациите. Но ще видиме кой ще се съгласи с подобен подход за европейските инвестиции. Може би е, вие трябва да убедите вашите правителства да подкрепят този имбуциозен подход. Може би, че тогава бих, бих, бихме могли наистина да работиме в още по тядно сътрудничество. Това е, е, що се отнася до амбицията в европейски мащаб. А, социалния, социалния въпрос. Да, комисията искаше в стратегията 2020 да се постави по-голям акцент на социалните аспекти и на образователните аспекти. Някои от държавите казаха обаче, че принципа на субсидиарност не позволява на Европа да се намесва директно в социалната област и в образованието. Но нека да се опитаме в рамките на стратегия 2020 да имаме е, консенсус, да, постигнахме консенсус за борбата срещу бедността. Нека тази политика бъде е, развита и бъде насочена към инвестиции в областта на социалното и на образованието. Но може би не знаете нещо, което ще ви кажа сега. Преди известно време, преди две години, струваме се, комисията внесе предложение за е, е, спешна хуманитарна хранителна помощ за някои категории европейци, защото и в Европа има хора, които не си дояждат. Е, заедно с Джозеф Дол бяхме, посетихме хранителната банка в този департамент, защото знаете ли, че и в Европа има хора, които нямат достатъчно заядене, но знаете ли, че комисията е създала механизъм за помощ на най-бедните за най-бедните в Европа. Така че това е положението. Е, ком, ком, комисията иска е, да имаме повече Европа, по-амбициозна Европа, повече социална справедливост, но трябва да бъдем подкрепени от парламента и държавите членки. Защото е, бихме сгрешили мишената, сгрешили мишената, ако атакуваме комисията, комисията, която се бори за по-социална, по-справедлива е, Европа с, с по-добро управление. Но нека нещата бъдат ясни. Няма да помогнем на Европа, ако кажеме, че Е, някои, че някои правителства не са отговорни. Те са, отго... Те са отговорни за това, че са оставили страните да потънат в задлъжнялост и не са взели известни мерки срещу банките. Тези правителства носят отговорност. За това обаче днес трябва да, не... трябва да отговориме чрез солидарност и отговорност. Аз е, ли, лично е, под, подкрепям предложението за намаляването на лихвения процент за Гърция и за Ирландия, защото смятаме, че това е справедливо, защото смятаме, че по този начин ще, ще спестиме малко от трудностите на гръцките и ирландските си съграждани и е, ще е, намалиме задлъж, задлъжността. Така че в дух на солидарност и отговорност ще намериме обща, единен отговор и ще избегнем някои е, проблеми, е, включително и проблема на разделението между севера и юга, между центъра и покрайнините, за да няма Европа на първа първо качество и второ качество, за да има Европа за всички европейци и за всичко. Казах вече и го направих, че съм, а, че за, защитих фи, финансовите предложения в Г20, но както казах, това беше отхвърлено от голяма част от нашите партньори. Проблемите, които в момента обсъждаме е дали на европейско равнище можем да е, наложим таксата върху транзакциите. Но някои държави членки се противопоставят е, и въобще не приемат нищо. Сега Европейската комисия е, прави оценка на въздействието в различни финансови сектори, за да можем да предложим едно ново предложение но това поне беше включено в нашите заключения, т.е. да бъдат разгледани предложенията, които ще направи комисията за, е, на нас, за въвеждане на такса над транзекцията, защото смятам, че трябва да бъде таксуван финансия, финансовия сектор, който на практика е, е в дъното на финансовата криза и той трябва да помогне на излизането от кризата. Това е моята позиция и това е позицията на цялата е, комисия и ще направиме е, съответното предложение. Колкото до механизма, знаете, е, че предложението е направено от комисията и ние ще го защитаваме, защото смятаме, че това е важно за, е, функци... за доизграждането на единния пазар и за неговото функциониране. Така че ние обсъждаме тези процеси, тези инструменти много отдавно. Сега е момента тези инструменти, тези процеси да служат на самото съдържание. Те, те, те самите са важни сами по себе си, но е, не са достатъчни, ако не. Е, е, служат на съдържанието. И за да можем да инвестираме, трябва да има доверие. А доверието зависи от е, възможността да модернизираме, да иновираме, е, да има повече устойчивост, да бъдем по-конкурентоспособни. Нека не набъркаме причини и последствия. Важното е стратегията 2020 да бъде постигната, последователно, за да стигнем наистина до една устойчива и конкурентна конкурентоспособна Европа с солидарност между държавите членки, включително и с Португалия. Е, моя приятел Мартин Шулц. Знаете, че що се отнася до Португалия. Аз като председател на комисията не мога да се намеса във вътрешните работи на Португалия. Ако един ден вие вече не сте председател на, груп, на, социалисти, на социалистическата партия, тогава ще бъдете независими и тогава няма да можете да се намесвате в случващото се във вашата политическа група. Но също времено политическата криза в Португалия само усложни нещата. Е, в Португалия нещата бяха безпрекалено сложни и преди това. Така че ние трябва обаче същевременно да уважаваме демокрацията във всяка една отделна страна и решенията на Европейския парламент. Надяваме се, че Португалия ще намери решение с помощта на комисията в рамките на поетите от Португалия ангажименти и отговорността на Португалия спрямо останалите европейски държави членки. Само в този дух на активна солидарност и е, отговорност е, ще можем да е, се справиме с кризата. Да, чух някои песимистични гласове тук. Да, вие като избранници на европейските граждани е, предавате настроенията на нашите съграждани, но също времено трябва да и да, да имаме да бъдем достатъчно смели, да имаме достатъчно смелост и да бъдем достатъчно силни, да можем да наложим европейския проект, защото само с песимизъм няма да стигнем до никъде. Е, комисията е готова да работи с всички институции, включително и с вашата, за една по-устойчива, по-конкурентоспособна, по-солидарна, е, по-богата и по-справедлива Европа. Благодаря. Благодаря, господин председател на комисията. Колеги, колеги, всички разбират английски. Виждате, че гласуванията ще започнат в 12 и 10. Ако обичате да запазите тишина, защото искаме да дадем възможност на председателя на съвета да се изкаже. Е, имате думата. Ако обичате да вземете местата си, колеги от НП, бихте ли седнали, бихте ли запазили тишина? Много моля всички да пазят тишина. Сега давам думата на господин Ромпой. Госпожо председател, скъпи колеги, радвам се, че мога да говоря пред толкова широка публика. Е, толкова е широка, че до сега не е била толкова широка, откакто съм станала председател на съвет. Имам чувството, че това е не е само защото сте дошли да гласувате. Е, първо искам да ви благодаря за всички забележки, е, както за положителните, така и за отрицателните. Е, и защо ви благодаря за всички ваши забележки. Това ми направи много само впечатление е, и защото в Европейския съвет трябваше да постигнем единодушие. Опитваме се да постигнем единодушие с всички ваши колеги от всички ваши партии, министър-председатели и държавни глави. Има и социалисти, и християн-демократи, и консерватори, и либерали, всички принадлежат на вашите политически семейства и винаги се опитваме и така или иначе успяваме да постигнем съгласие между тях. Току-що се каза, че аз трябва да съм дежурния идеалист, този, който произвежда мечти. Не знам дали това ми е ролята, но все пак го правя, доколкото е възможно, и председателят на съвета е свидетел. Е, ние се опитваме да действаме така, че в е, повечето случаи да има е, някакво сливане между предложенията на комисията и резултата от Европейския съвет. Ще ви кажа пример с Task Force. Ние бяхме готови с предложение на комисията е, и да постигнем Task Force за економическото управление. И резултатът беше много близък до предложенията на комисията. И е, аз изобщо ще се опитаме съвместно с парламента да подобрим в още по-голяма степен тези предложения на комисията. Така че ролята ми е да търся консенсус, но във възможно най-общностен смисъл. И мисля, че в някои е, ключови области е, успешно изпълних си своя роля. Е, сега Европакта плюс вие знаете, че е, краткият документ, е, който послужи за основа на нашите дискусии и документа, който излезе накрая е, за Европлюс, много от вас, представители на политическите групи, казаха, нашата страна трябва да се приобщи към този Европлюс пакт, може би защото той не е чак толкова лош, защото се постигна компромис между амбициозните цели, за да може е, съответните економии да останат конкурентоспособни, е, публичните финанси поносими, е, изпълнението на национално ниво, защото в повечето случаи все пак трябваше да се вземат национални решения. Председателката, е, е, може да, ако обичате тишина, е, тишина, ако обичате всички от лявата страна, точно срещу мен е много и тези, които са отзад, много ви моля, проверете дали никой не приказва. Господин Шродер да седне. Благодаря, благодаря ви, господин Ромпой говори. Извинете, госпожо председател, аз не храня иллюзии. Аз не храня иллюзии. Опитвам се а, просто да въдворя ред в залата. Ако не искате повече, няма да го правя. Е, втората ми забележка е свързана с методологията в някакъв смисъл бяха отправени много критики към Европейския съюз и много от тях са основателни по същество, обаче е, все пак не са съобразени с договора. Например, политиката за е, ядрените централи, енергийния микс, всичко това е от национална компетентност и аз не мога да направя нищо. Е, колкото до сигурността на ядрените обекти. В значителна степен е, това е от национална компетентност. Е, има и общностни компетенции. И сега в заключенията на Европейския съвет искахме да им дадем предимство в максимална степен. Мисля, че комисията никога не е играла толкова важна роля в ядрената сигурност толкова важна роля, колкото след Европейски съвет от преди няколко дни. Но ние трябва да действаме в рамките на договорите. Говори се за минимални заплати в някои страни, национална компетентност. Говори се за неравенство, за несправедливост, е, за економическа несигурност. Но в повечето случаи става въпрос за мерки, които се взимат на национално ниво. Обаче искам да добавя, че е, доста мерки, които трябва да се вземат сега във връзка с конкурентоспособността и публичните финанси, не са мерки, е, които националните правителства е трябвало да вземат и без да има принуда от Европейския съюз. Е, европейското ниво упражнява допълнителен натиск – защото поне за 17 страни има общност на валута, валута, която трябва да бъде защитавана, но в повечето страни мерките, които трябва да се вземат, са мерки, които трябва да се вземат за вашия собствен интерес, за вашите собствени граждани и за да гарантирате бъдещето на вашите собствени страни. Европа просто упражнява допълнителен натиск. Така че не трябва да има така преднамерени обвинения срещу Европейския съюз дали нашите мерки за управление са прекалено слаби. Ще работим не, съвет, не, не, не Европейския съвет, а съвета. Съвета заедно с парламента ще работят за да се търсят мерки по економическото управление и съм сигурен, че в други случаи ще постигнем компромис. Може и да има управител за Централната банка, е, който да търпи критики от 17 страни по отношение на неговото управление. Но мога да ви цитирам и други управители е, на други банки на съседни страни, например в Холандия, чието мнение е коренно различно. И ако е необходимо, ще посоча и имена и ще цитирам точно какво са казали, но така и баба знае, така бих казал, че и баба знае. Колкото до финансовата криза, скъпи колеги, има бъдеще, има инструменти, по които са взети важни решения, но разбира се и миналото стои. И искам да ви кажа, че е, миналото е, трябва по някакъв начин, е, по никакъв начин не може да се управлява. С каквито и да било инструменти, фасилити, стабилити, промени в договора, економическо управление, пакт, с това не се решават проблемите на, проблем, на страните в затруднение и не се решават проблемите на банките, които все още са под натиск. Така че има бъдеще, но има и минало. А в миналото не е имало достатъчно политика в някои държави членки, не е имало достатъчно политика и на европейско ниво. Нека да бъдем достатъчно критични към самите себе си. Но каквото възнамеряваме да направим и ще го направим и сме взели необходимите мерки, това е, че тази криза повече не трябва да се повтаря не трябва да се повтаря за в бъдеще, но, както вече казах, ние трябва да лекуваме раните от миналото, както в някои страни, които са ви е, добре познати, като Гърция и Ирландия и други мерки, други страни, където се взимат мерки, за да се избегне кризата и които е, сега са под програми. Можеха ли да се вземат тези мерки преди една година? Не. Имаше ли е, сериозни грешки от миналото? Да, защото е, беше подронен пакта за стабилност преди 7-8 години. И ако не беше миниран този пакт, щяхме да имаме много по-ефективни механизми и щяхме да избегнем много кризи економическия растеж. Скъпи колеги, от 2010 година средния економически ръст е от 2%. Това е средната стойност от 1999 до 2008 година. Е, им, е, и 2010 година има економически ръст. Средно ръста е 2% за 2011. -та. Можем да направим нещо повече? Разбира се. Е, дали публичните инвестиции са единствения инструмент? Далеч не. Далеч не. Е, вътрешния пазар и единния пазар са нещо изключително важно. Трябва да го задълбочаваме. На масата има предложения на комисията и ще говорим отново за тях е, до няколко седмици по време на е, Европейския съвет през юни и през октомври отново ще се върнем на темата. И накрая за Либия. Можем да направим много критики, но без Европа ще щяхме да станем свидетели на кръвопролития, на кървави бани в Либия. Без Европа и нейното лидерство щеше да има а, е, такива масови избивания, а някои от вас щяха да бъдат много критични към Европейския съюз. Ние действахме на време, действахме на време и без Европейския съюз нямаше да стане нищо нито на световно ниво, нито в ООН. След всички отправени критики, мисля, че имаме право и на тази истина. Дали сме съгрешили в миналото, дали сме провели правилна политика? Не. Поправихме ли се? Да. И поне е, заслугата на поправката е на Европейския съюз. И сега още една дума, още една дума народния ми език. Аз чух, че господин Епинг е разочарован. Аз съм разочарован, защото няма интелектуална почтенност. Но сега няма да говоря пространно по този въпрос. Но фотографите са тук. Хората знаят, че аз работих и че си върших работа както трябва. И действително съм много разочарован от това, което се каза. Господин Шулт, искахте да вземете думата. Благодаря, господин председателю. Искам да направя едно лично изявление в края на дебата, но не само от мое име, а от името на колегите, които бяха тук през цялото време и следваха дебата. По време на служенето ми в Европейския парламент не съм се чувствал никога толкова зле третиран, както днес от страна на комисията и на съвета. Сега има инициатива, подета тук в Европейския парламент и всички подкрепят тази инициатива, а тя ще претърпи на успех, защото вие не я подкрепяте съвета като законодателен орган трябва да запретне ръкави и а, да си свърши работата. И а, комисията не трябва да се крие зад а, съвета. Вие ни казвате, че ще намерим компромис в съвета между либерали, социалисти, консерватори, християн-демократи. В, в съвета заседават суверенни правителствени държавни глави. Резултат от Лисабонския договор е това, че съвета и. Ам, правителствените и държавни глави привличат нещата все повече на своя страна. Не е това духа на Лисабонския договор. Лисабонския договор предвижда по-големи правомощия при взимане на решения, но не само а, правомощия на ваша страна. Вие погрешно интерпретирате договора. Трябва е, да защитим общностния модел. Let's start the voting. Very good. Добре, каза председателя. Това е края на дебата. Благодаря на всички. Благодаря на господин Шул.